Е, Дами и господа, скъпи колеги, добър ден и добре дошли. Днес ни чака дълъг работен ден. Предполагам, че няма коментари нито по дневния ред, нито по протоколите от предишните заседания. Разполагате с тях и ги приемаме. Ще започнем с обмяна на мнения за военновъздушната индустрия в Европа. Това е една тема, която ни вълнува по редица причини. Първо, защото свърши само на последно въздухоплаването в Бурже, който, както знаете, е много голямо световно събитие, посветено на въздухоплавателната индустрия и космическата индустрия. И въпреки а, проблемите с, а, кли, с времето и проблемите с организацията и в частност а, с а, мобилните оператори, салонът на Бурже все пак беше огромен успех. А отвъд въпроса за салона, знаете, че в края на, на годината, през декември, ще се проведе Европейски съвет, който ще бъде посветен на въпросите за сигурността. И, както знаете, част от разискванията ще бъдат свързани с индустрията на отбраната, а до голяма степен индустрията на отбраната е, съвпада с военно-въздушната индустрия. Тя е в основата на европейската индустрия за сигурност и отбрана. И ясно, че загубим ли тази промишленост, ще, ще загубим голяма част от нашите предимства. А знаете, че има сериозни притеснения, свързани с постоянната загуба на капацитета, може би дори и намаляването на волята Европа да се здобие с а, а, една по адекватна и една по-модерна индустрия в областта на глобалното стъкоплаване. Знаете какво се случи при двата последни конфликта, които участваха европейски сили, конфликтът в Либия и конфликта в Мали. И в двата случая военната авиация играеше водеща роля, както в Либия, така и в Мали. Военната авиация беше ключов капацитет за Европа, но за нещастие, въпреки политическата воля за обединяване на усилията, има сериозна опасност за бъдеще Европа да загуби своите правомощия в тази област. И така, за да обсъдим всички тези теми с удоволствие. Приветствам с добре дошъл е, видни представители на възхоплавателната промишленост, които представляват Въздушно-космическата академия. Това е една френска институция със седалище в Тулуза, която обединява, което събира специалисти от цяла Европа. И имаме двама гости от академията днес. Господин Жан-Жорж Брево, който има дългогодишна кариера и който продължава да работи в областта на възхоплателната индустрия, както и господин Дейвид Маршал, който има дългогодишна кариера в Rolls-Royce и днес е председател на European Council of Aerospace Societies и господин Жорж Бридел, който също има много богат опит в ЕАДС в Мюнхен. И така без повече забавяне давам думата на генерал Брево, след което на останалите ни гости. Няма микрофон за Ватова. Уважаеми господин председател, уважаеми членове на Европейския парламент, най-напред бих искал от своя име и от името на колегите да ви благодаря за тази възможност за обмяна на, на мнения по въпроса за бъдещето на европейската военно-въздушна авиация. Въпросът е много важен, тъй като следствие от взети в миналото решения Европа разполага с един значителен, значителен стратегически кос. Ние разполагаме с а, военновъздушна промишленост, която е със забележително качество и ко... която произвежда много висококачествени оборудване, което се доказа през последните няколко конфликта. Има обаче опасност тази промишленост да изчезне през, през едните 20 години. И тази опасност се дължи на липсата на решения относно бъдещето на тази военна авиация. В частност, липсват решения относно бъдещата, поколение бойни самолети. А изчезването от тази индустрия би било пагубно и от стратегическа и от политическа гледна точка. Последствията далеч ще надхвърлят оперативните ни способности и възможността за изграждане, за, за производство на военновъздушно оборудване. Затова и сметнахме се необходимо да поставим този въпрос пред вас, предвид колко важен е той. Въздушно-космическата академия, която, както казах, председателят ви е европейска по своето естество институция, много се притеснява от а, заплахата за европейската въздушна промишленост. Затова в продължение на една година ние се занимавахме с изготвянето на изчерпателна оценка и през 2011 година издадохме документ, е, обобщаващ нашата позиция, който ви беше раздаден в, е, като подготвителен документ. Затова изгод... проведохме един форум през 2013 година, форум, който ни даде възможност е, да направим конкретни предложения за решение на проблема. И държа да въпреш, че в проучването си обхващаме както бойните самолети с пилот на борда, така и дистанционно управляемите бойни самолети. Всички скорошни конфликти, абсолютно всички, без изключение, показвам, че е жизненно важно да има една активна и добре функционираща бойна авиация. Именно тя води до военно преимущество, което от своя страна гарантира победата. Ще ви дам три примера. По време на кризата в Косово, самият факт, че се използва по адекватен начин авиацията, гарантира победата и не се стигна до изпращане на сухопътни части. В Мали и в Либия бойната авиация показа своят капацитет да действа незабавно. Тоест, в самото начало на кризата, когато има нужда от спешни действия, и когато все още има непосредствена заплаха на мястото на кризата, военната авиация показва своята способност да се намеси незабавно, като своя страна показва самите качества на военната авиация. Дългосъ... Реакция от голямо разстояние, възможност за незабавна реакция, както и възможност за неутрализиране на противника. Ще ви дам един конкретен пример. В Мали Първата мисия беше в 9 сутринта и още при тази първа мисия бяха унищожени 21 цели. Друго важно качество е точността, която позволява намаляване до минимум на страничните а, негативни ефекти, т.е. на страничните загуби. И също така има възможност за бързо изтегляне на бойните самолети в случай на нужда. Така че, както виждате, бойната авиация е, има възможност да действа бързо, точно и а, има много голяма способност за реактивност. И Европа разполага с а, добре функционираща военна авиация. Европа е една от малкото страни, която разполага със способност за производство на бойни самолети. В момента разполагаме с три бойни самолета. Става въпрос за Рафал, Еврофайтер и Грипен. И трите самолета са доказали своята качество в съответната си област. Освен това трябва да отбележим, че нашата военна авиация е независима, което от своя страна представлява значителен стратеги... стратегическо предимство. За нещастие обаче има опасност да загубим този наш кос поради погрешно взети решения, които поставят под въпрос бъдещите поколения европейски бойни самолети. И ако си позволим сега да загубим този наш, този наш капацитет, няма да можем да си го върнем за бъдеще. Какво е положението в другите страни по света? Както знаете, американците вече разполагат с боен самолет от ново поколение F-22 и в момента разработват F-35 с известни трудности, но това също е самолет от ново поколение. Още по-притеснителен е фактът, че бързо развиващите се страни също си дават сметка за тази тенденция в момента сме свидетели на една много, много усилена надпревара за постигане на военновъздушен капацитет, както в Русия, така и в Китай, Индия и Южна Корея. А ние в Европа по никакъв начин не реагираме и не се опитваме да гарантираме оцеляването на нашата промишленост. И така, за малко повече подробности от техническо общество ще дам думата на колегите ми. Ще започна с господин Жорж Бридел, който ще каже няколко думи за настоящото положение на всякъде по света. Благодаря, господин генерал. Тариер. Ich freue mich, Ihnen Gedanken aus industrieller Sicht darzustellen. Ще се опитам от индустриална гледна точка да представя въпросите тъй като съм от Швейцария, е, трябва да подчертая, че е, една голяма част от е, професионалната ми кари... кариера премина в чужбина. Генералът вече спомена как стоят нещата от стратегическа гледна точка. Ново поколение бойни самолети и всеки път, е, когато говорим за бойни самолети, е, трябва да уточняваме дали става дума за пилот, самолети с е, пилот или безпилотни но управление. Следим естествено и развитието извън Европейския съюз, F-26, 34 в Китай, в Русия, в Южна Корея, f в Турция и Както виждате, има е, много усилия от страна на много държави, които е, разработват е, нови военновъздушни самолети, бойни самолети и ги предлагат на пазара. На форума в наскоро в Париж бяха представени различни проекти. Така че е, не може да се каже, че нищо не се върши в тази област. Но, за съжаление, всичко, което се прави е твърде разпокъсано. Има паралелни проекти по отношение на промишления капацитет все още няма съсредоточаване е, и е, целенасочено преследване на определени цели. Така че е, в е, е, Европейската агенция за въздухоплаване също се работи по определени проекти, които това е съкрещението на агенцията ЕДА. Една голяма част от проектите всъщност са по предложение на Германия и се осъществяват от части там. Това е, така да се каже, европейското измерение по отношение на разработването на нови машини. От 2011 година насам става ясно, че е, има две сфери, е, които създават проблеми. От една страна е, е, разработването на бойни самолети от нов тип и, и е, е, най-вече на е, тежкотварни е, е, устройства. Това естествено са проблеми, които не могат да бъдат решени от само себе си. Е, но от друга страна пък наблюдаваме и е, бързо развитие на технологиите, нови сензори, е, свързване на данни, свързване в мрежа, Знаем, че в момента по отношение на бойната техника просто нищо не може да стане, ако няма е, принадлежност към една мрежа, ако няма свързване, е, както между отделните бойни самолети, така и с е, центъра на Земята. Всичко това, естествено, е в основата на развитието. Именно двата компонента, за които споменах, от тях трябва да очакваме рационализация. В момента не можем да говорим за много бюджетни средства, напротив има ограничения, но точно поради ограниченията на бюджетните средства на европейско равнище трябва да се мисли за това как е, оптимално могат да се използват тези средства. А сега, е, след това кратко въведение от моя страна, е, ще дам думата на Дейвид Маршал, моя колега. Uh, Благодаря, Джордж. Тази част, която аз искам да засегна, е на първо място въпроса за значението на, на една промишлена основа в тази област, така че да могат да се изпълняват операции и да се, и да се модернизира оборудването с течение на времето. Може да знаете, а може би не, че е, все повече и повече е, военните сили на всички страни използват промишлеността е, за различни видове подкрепа по отношение на оборудването си и това включва и подкрепа, оперативна подкрепа. Великобритания, Обединеното кралство, може би една от водещите страни в това отношение. Например, танкери и е, е, се поддържат на, на, на, на бази, които, които са е, индустриални бази. Там се осигурява и поддръжката и ремонта. Същото въжи и за е, торнадо. Основ, основният боен е, самолет на Великобритания в момента друг един аспект на, на оперативен аспект, който все по-често възниква. Това са спешните оперативни а, потребности, най-вече при бойни условия, тогава когато а, бойното оборудване трябва да бъде променено на място в течение на операцията. И това проистича от, от натрупания опит. И има нужда от, от модернизация или, или укрепване. Така че е, трябва промишлеността да, да е компетентна, трябва, трябва да, да, да знае как да го направи. Имам предвид, трябва да е в състояние. Т.е. трябва да разполага с а, всичката проектантска информация. Сега, ако внасяте самолети от друга страна, може да се окаже, че а, вашата собствена военна промишленост не разполага с тази информация, а пък производителя да не е склонен да, да, да предостави. Така че местните, местния ви капацитет, технически капацитет е, е, е, е решаващ факт, може да се превърне в решаващ фактор на бойното поле. Неодавна такъв проблем възникна в Германия. Global Hawk, които бяха купили, наложи се за тях да отменят договора, защото не, не, не получиха от американците данните, които бяха необходими за, за, за ремонт и промени на, на самолетите. И, и стоеността за ремонт също се оказа изключително голяма, дори и да разполагаха с необходимата техническа информация. Така че, така че е, вътрешния капацитет е много важен по отношение на поддръжката и ремонта на оборудването. Сега, а, друг един а, промишлен аспект е следния. Двойната промишленост и самолетостроенето самолетостроене е, е, е, е водещ отрасъл и е бил водещ отрасъл по отношение, в течение на дълго време също така от този отрасъл зависят и много, много свързани отрасли. Около 20-20 години е, е обичайният период, който, който е необходим от е, изпитателната площадка до, до, е, до оперативна годност, до е, пускане в експлоатация. И е изискванията за, за бойна годност са изключително, са изключително строги и предполагат много високо качество на ефективност. Най-новите технологии често пъти идват от военната промишленост в самолетостроенето. Ако се замислите е, за турбината на, на двигател на, на самолет, нажежаемата част, която се нагрява до над 300 градуса Целзий, въз охлаждането е възможно чрез е, технология от кристали, която е разработена именно в е, е, военните отрасли, както в САЩ, така и в Европа. Е така. Друга много важна технология fly-by-wire, която тръгва от а, военното самолетостроене и в момента се прилага и в гражданската авиация. Така че можем да кажем спокойно, че е, Airbus е, е, е такъв успешен е, концерн благодарение на военните програми, които са разработили е, голяма част от, от оборудването. Вярваме, че този процес ще продължи да се развива по същия начин. И сега виждаме вече следващото поколение а, самолети а, в а, гражданския сектор, които обаче зависят а, от, а, от разработките във военния сектор. Например, много по-електрифицираните е, самолети в днешно време дават дават нови възможности за бъдеще, е, в бъдещето, е, най-вече в, в бойните самолети, което отново е пренесено и в гражданската авиация, в пътническите самолети. Така че ако, ако се намали, ако се ограничи производството в военното самолетостроение, това ще се отрази пряко и на гражданската авиация и самолетостроение. Промяна в производството ще доведе и в промяна в заетостта. Заети са много хора и, и ако произведствените мощности започнат да се извеждат от експлуатация, това неминуемо ще, се, ще, се, е, е, ще окаже въздействие върху заетостта в сектора. Може да се може да е, се гледа на нещата като, като на ескалатор – ако се качите на ескалатор известно време и по средата на стълбата слезете и после пак се качите, вие няма да сте на същото стъпало вече нещата ще са се придвижили а, напред или нагоре. Сега отново ще дам думата на, на Жорж, който, който ще ви запознае с следващите предстоятелщите стъпки. Благодаря. Дейвид? На времето формулирахме четири принципи, е, за да гарантираме сигурността на е, военно-въздушната промишленост в Европа. Това са, така да се каже, четирите стълба, е, на които трябва да се опираме, когато развиваме тази промишленост. Освен това смятаме, че трябва е, да запазим капацитета на нашата промишленост и това може да стане само чрез програми за развитие, е, чрез научни изследвания е, и нови технологии чрез е, е, модернизиране на производството. Вторият момент също е много съществен и според мен ясен. Ние имаме в момента във фазата на развойната дейност три бойни самолета в Европа още тогава, на времето, смятахме, че рационализацията е необходима, сега вече е просто неизбежна. Интегралната, така да се каже, способност не е единствено национална задача и не е по състои... Е, не е в състояние да се осъществи единствено на национално равнище. Просто националният пазар е твърде тесен, колкото и голяма да е държавата, така че е, ние трябва да се ориентираме не само към едно, към общоевропейския пазар и общоевропейското пространство, но и към едно по-глобално пространство. Е, знаем е, че всички развити индустриални държави тук в Европа и в САЩ и други се нуждаят от по-дълго време, за да разработят нови продукти, за да подобрят боеспособността на своята авиация, военното въздухоплаване. Така че 30 години, така да се каже, са средният е, средната продължителност за реализация на един проект е, на всяка цена. За да запазим капацитета, е, се нуждаем от дългосрочни инвестиции, поне 15 години. Междувременно вече разполагаме с немалко съоръжения, центрове, институции, които работят в тази област и ако не насърчаваме тяхната дейност, ако не инвестираме достатъчно, Европа няма да може да запази е, водещи позиции по отношение на е, е, военната летателна техника в света. Давам думата отново на Шанжаш е, Прево след тези няколко кратки е, уводни думи по темата. Е така, за да завършим нашата презентация, анализът е изготвен от Въздушната космическа агенция, чието основни заключения ви бяха представени от мен и колегите, ще установите в края на нашия документ, че вследствие на нашия анализ правим редица препоръки, за да се избегне катастрофата, която би представлявала загубата на капацитет в Европа. Аз ще си позволя да коментирам първите две предложения. Първо, съвсем естествено, трябва да се формулират нуждата за общи оперативни потребности. И смятам, че обаче не е необходимо да се приключи с определенето на общите оперативни потребности, за да се започне техническата подготовка. Това са два процеса, които могат да се извършват паралелно. А, това отношение беше важно, но трябва да отбележим и, че е трудно да се постигне тази задача. През, при последното поколение е, работ, процесът на изготвяне на общи оперативни потребности се оказа доста сложен, но успяхме да го постигнем а предвид настоящият контекст, разискванията ще се окажат още по-сложни за, за капацитета от ново поколение. Така че преди да се започне обсъждане по бъдещите общи оперативни потребности, трябва да има дискусия относно общата визия. Трябва да сме наясно как ще изглеждат промишлеността на отбраната след 20 или 30 години. И след това можем по-лесно да определим общите си оперативни потребности. Струва ми се, че това е една отлична задача за Европейската агенция по отбраната. Аз знаем какъв е нейният основен мандат. При поискване при молба на държавите членки, Европейската агенция по отбрана може да организира преговори с участие на всички държави членки с цел постигане на обща, общи перспективи. На второ място, Европейската агенция по отбраната организира проучване пред, сред всички представители на европейската промишленост в областта на отбраната, което се казва Бъдещи системи за Европа и която проучване, което беше публикувано през 2011 година. Това е едно забележително изследване, в което се предлагат конкретни решения, с които могат да, да се начете на пътна карта за бъдещо производство на бое, бойни самолети. И най-важният извод, който се прави в тази пътна карта е, че трябва да направим всичко възможно да запазим въздушните технологии, с които разполагаме в момента. Така че трябва да се започне с а, конкретни технологически действия. Те не са на огромна стойност, те струват няколко милиона евро, не повече, но те са важна стъпка. Важно е също така да уточним, че капацитета, който рискуваме да загуби, може да бъде запазен с а, а, работа по модернизация т.е. постоянното обновяване на капацитета, който ще позволи да се запази капацитета ни. Благодаря ви. Сега ще дам думата на колегата Бридел, който ще разгледа останалите пет точки. Жорж, имате думата. Äh, Няколко думи за индустриалното коопериране за индустриализацията. Естествено, нашата задача не е да е, провеждаме някакъв тип е, индустриална политика. Ние е, наблюдаваме обаче процесите и можем да даваме указания или да сигнализираме, когато нещо не се развива според нас благоприятно. Хубаво е естествено европейската промишленост е, да запази своите мощности и своята готовност да разработва нови продукти. Е, възможни са економии в това отношение, тъй като виждаме, че доста паралелни структури работят по паралелни проекти. Е, необходимо е да се откажем от класическите модели и да потърсим нови форми на е, сътрудничество. Възможно е за всяка отделна програма или за оп- определен демонстратор да се е, потърси просто една обща структура във връзка с осъществяването на програмата, да се интегрират съществуващите в това отношение структури. Ние се опитваме да свържем нещата винаги с определен продукт, тъй като знаем, че когато няма перспективи, представителите на промишлеността не са готови да се кооперират. Тоест, трябва да има нещо конкретно, което от тяхна гледна точка да бъде перспективно. Е, не бива да разглеждаме индустриалното коопериране единствено като самоцел. Това е, е нещо, което се свързва не само с потребности, но и с интереси. Давам думата на Дейвид Маршал, който ще каже заключи... няколко заключителни думи. Благодаря, Жорж. Да, в заключение и от моя страна Има богата история в многонационалните програми в отбраната и честно казано не всички от, от тях се радват на, на, на положително отразяване в медиите. Не е лесно, не е лесно да се представят така, че да бъдат, да изглеждат задоволителни за всеки. И се налага, и се налага човек да, да, из, да, да приема компромиси. В търговския сектор, в авиацията, имаме пример на най- най-успешната компания, Airbus е това. Така че мисля, че ще трябва да се почне с ограничен брой страни, които са готови да вземат участие, с идеята, разбира се, да се приобщят по-нататъка и други участници, стига тяхното участие да не, да не намалява конкурентоспособността на, на продукта. В противен случай пада стоеността му. Първото нещо, което трябва да стане обаче, е да се излезе с една заявка на политическа воля, политическо намерение, да се каже ясно, че Европа има желание това да стане. Тогава може да се създаде една, една примерна програма за, демонстра... за демонстрация, така че, така че да, да се е, докаже, да се покаже, че е, би бил жизнеспособен проекта. Има много технологични средства, които трябва да се разработят, от които обаче ползите ще се е, разпространят и в много други отрасли. За тая цел е необходим един съобхватен, дългосрочен план за инвестиции. Това не означава, че от, от днес още трябва да се осигурят средства, но трябва да, да, да има визия за това, за бъдещето. И такава една воля, каквато бе нужна за създаването на Airbus, е, същата такава воля ни трябва, за да постигнем е, един успешен отрасъл на бойно самолетостроене. Надявам се да сме успели да ви убедим. Благодаря ви. И така само още няколко минути заключителни думи, преди да преминем към въпросите и отговорите. разбрахте от а, моите думи, както и от изказванията на колегите, че в Европа действително разполагаме се с една забележителна индустрия на въздухо, въздухоплаване, което поддържа една много ефикасна и забележителна военна авиация. Разбрахме също така, че в момента обаче се взимат почти нищо се прави всъщност в тази област и затова има опасност да загубим капацитета, с който разполагаме. Ни предлагаме редица решения, които ви изложихме накратко. Може да има и други такива, но на първо място преди всичко има нужда от политическа воля. И ние бихме искали европейските държавни и правителствени глави да се поинтересуват от този въпрос и да насочат действията си в две насоки. Първо, да започнат действия чрез Европейската агенция по отбрана. Защото ви припомням, че Европейската агенция по отбрана може да действа само при молба, идваща от няколко държави членки. Така че ние призоваваме европейските ръководители да изготвят анализ на перспективите, последното анализ на общите оперативни потребности. И на второ място да се започне с конкретни технологически действия, които на първи етап няма да струват много скъпо, които на по-късен етап ще доведат до конкретни демонстрации. На второ място, или по-точно тази втора насока бихме искали да се реализира в конкретни измерения по време на Европейския съвет през декември тази година и бихме искали преди всичко държавните правителствени глави да си дадат сметка за проблема, пред който сме изправени, за да могат да проявят от след това необходимата политическа воля. Председателят, благодаря ви, господа. Мисля, че представенето ви беше много ясно. С педагогически характер, но и една на поставяне, като засегна важни практически въпроси. И ми се струва, че беше важно да посочим парадокса, под който сме изправени днес. Започнахте с доста песимистичната перспектива за загуба на капацитет в Европа. И действително, ако разгледаме какво е положението днес, се оказва, че проблемът е по-скоро в припокриването между трите програми, които се разработват от, от европейската промишленост в момента и които са в конкуренция една с друга. И затова нямаме това усещане за загуба на капацитета, дори напротив, оставаме с впечатлението, че има прекалено много промишленост в Европа. И затова беше важно да направите уточнението за необходимостта от инвестиране в научно-изследователска дейност и че от началото на процеса на научно-технически изследвания до реалното пусне в експлуатация на бойните самолети е необходим един период от 20 до 30 години. Аз самият с радост чух, че за пореден път в а, една промишлена област всичко зависи от стратегическата рамка, която предварително се задава. И е ясно, че Европейския съвет, който ще се в, край, в края на годината, не може да пренебрегне общият дебат за общата политика в областта на отбраната. Ясно, че няма смисъл да се изгражда въздушен капацитет, ако не знаем за какво ще го използваме след 10, 20 или 50 години. Така че общият а, дискусия за общата стратегия е задължително предусловие преди изграждането на военен капацитет. На мен това ми се струва съвсем естествено, но това е мнение, което не се споделя от всички участници в подготовката на Европейския съвет. Ма хора, които продължават да смятат, че е достатъчно да има няколко конкретни мерки за изграждане на общ капацитет, за да се постигне от само себе си една обща стратегия в областта на отбраната. Това обаче, според мен, е далеч недостатъчен подход. Съмнявам се, че още на съвета през декември ще се вземат някакви конкретни решения, но се надяваме той да започне един процес, който ще доведе до взимане на конкретни решения своевременно. Имам и един много конкретен въпрос, свързан с съобщението относно безпилотните самолети, съобщение направено по време на салона в Порше от три предприятия и тяхната готовност да работят по разработването на европейски безпилотен самолет. Смятате ли, че това предложение е нещо, което може да бъде обмислено Смятате ли, че един подобен проект би могъл да има и някаква връзка с пилотираните бойни самолети или това са две разделени помежду си сектора. Имаме редици колеги, които са поискали думата. Започваме с господин Пашко. Well, thank you very much. I, uh, am very... Благодаря ви. Много се радвам да ви видя е, след е, форума в Париж. Ще започна отново с е, благодарности за поканата, която получих да участвам във форума в Париж. Той беше много важен. И освен това бих искал да ви благодаря за вашите експозета. Е, много ясно определихте приоритетите, което за нас е важно и е, е необходима информация. Очевидно, решаващият фактор, който определя потребностите ни сега и в бъдеще, е, ще, ще бъде е, мисиите, е, в рамките на общата политика за сигурност и отбрана и освен това как точно ще можем да запазим и да разширим капацитета. Когато говорим за износ на бойни самолети, естествено виждаме, че има проблеми, когато става дума за тяхната пригодност, за това доколко отговарят на е, очакванията. Във всеки случай е, ние е, имаме няколко мисии, които са съществени в рамките на нашата обща политика за сигурност и отбрана и смятаме, че трябва да продължим да сме в състояние да изпращаме мисии от този вид. Така че по отношение на нашата е, военна промишленост, е, много често, както и вие споменахте, е, забелязваме е, паралелни усилия, е, дублиране на усилията. Е, дали е, ще можем е, все пак да обединим усилията на отделните е, и предприятия в рамките на военната промишленост и на отделните държави за разработването на определен вид самолети на европейско равнище. Това е много важен момент. Важно е, естествено, и това, което вие подчертахте Интересът на предприятията е, трябва да бъде ясно очертан. Те трябва да са заинтересовани да разработват определени технологии и продукти и да могат да намерят и съответната пазарна ниша. Ние говорим за един пазар, когато обърнем поглед нагоре, говорим за за общото единното небе. Е, така че е, гражданският и военният елемент би трябвало да се свържат много по- тясно и аз мисля, че това е основната ни задача в бъдеще. А господин Маршал, вие говорихте за това, че е необходима гъвкавост, за да може гъвкаво да се и бързо да се реагира на потребностите. Но за тази цел на нас не е необходима една действително е, силна е, промишленост, която може е, бързо да реагира на потребностите. Хубаво е, че ще има съвет през декември. В началото на кризата през 2008 година бе проведен пак в края един такъв съвет, но колкото и положителни да бяха заключенията на съвета през 2008 година, за съжаление ние забелязваме, че нещата вървят надолу затова аз бих е, казала, нека да не очакваме прекалено много от е, съвета през декември, е, но много важно е той да вземе, така да се каже, основните решения за всичко това, което трябва да се промени в системата. Две потребности всъщност трябва да бъдат осъзнати и да станат ясни и по време на съвета. От една страна а, така да се каже, да се наложи един мораториум на а, опитите на държавите да съкръщават а, а, бюджетите си за отбрана. А, това е нещо изключително важно. И може би се нуждаем действително от нещо като политическа декларация. Вие говорихте за политическата воля. Европа а, трябва да прояви политическата воля. Тя желае а, да бъде важен играч, е, е, включително и в сферата, за която говорим. Така че ние е, не бива в никакъв случай да минаваме в така да се каже, в отбранителна позиция по отношение на нашата военна промишленост. Но, укрепвайки капацитета на военната промишленост, трябва да го свързваме съвсем тясно и с гражданския елемент. Ето това, според мен, би трябвало да бъдат основните е, моменти в работата на съвета, е, който ще определи стратегическата посока, ще е, призове и държавите членки да действат в съответната посока, но, както ви казах, изключително важно е да се наложи, така да се каже, мораториум на една тенденция за намаляване на отбранителните бюджети която наблюдаваме през последните години. Знае, че е, има много проблеми, е, свързани с наята, нашата военна промишленост в Европа, че има е, е, и деликатни аспекти, но е, изключително важно и в интерес на Европа и на нашите ценности и принципи е да е, преодолем кризата. Chciałem podziękować za to, że ten temat znalazł się na forum naszym. Благодаря, господин председател. Много се радвам, че тази тема е, се обсъжда в комисията. Е, е, Би трябвало всъщност е, да проведем много задълбочена дискусия. Някои от тезите най-вероятно няма да се приемат от всички. Е, биха могли да се приведат и други аргументи, но е, важно е това, за което говорите. Една определена рационализация е необходима. Аз съм работил е, във връзка с разработването на бойни самолети в моята страна в продължение на доста години всички Министерства на отбраната в е, държавите членки, е, особено тези, които са е, сериозни членове на НАТО, а Полша е именно един такъв пример за подобна държава, не би трябвало в никакъв случай да намаляват бюджета си за отбрана. 2% от брутния социален продукт в моята страна се отделят именно за този бюджет и ние е, с МИК и СО се опитваме да не изоставаме. А какви е, са проблемите, които се очертават? Всички ние в тази комисия знаем много добре, че в момента е, споровете и конфликтите се уреждат в въздушното пространство без военна авиация просто не можете да решите конфликта. Така че е, въздухоплавателната техника е изключително важна за нас, а тя става е, все по-сложна и все по-скъпа. Така че трябва да се примирим с факта, че са необходими е, по-големи инвестиции. И безпилотните самолети са една много актуална тема. Напоследък се залага най-вече на тях. Е, има е, много е, аргументи в полза на тази техника, защото по този начин всъщност спасяваме живота на пилотите, които инак са много често жертва на сблъсъци във въздуха. Но има и слабости в безпилотната техника. И така, господин председател, има няколко принципни въпроса, на които трябва да се отговори. Иска ли Европейския съюз всъщност да е, развива собствен е, капацитет, включително и по отношение на е, бойната е, авиационна техника? Повечето държави членки всъщност смятат, че по отношение на своята политика за сигурност и отбрана би трябвало да се ръководят най-вече от изискванията на НАТО, а не толкова на Европейския съюз. Така че всичко това, което е определено като принцип за оперативна съвместимост на техниката в НАТО, въжи за държавите членки. НАТО също в случаите, в които реализира някакви военни операции, е, използва най-вече е, военна авиация в Мали, в е, Либия. Знаете, че точно такъв бе случай. Но трябва да си признаем съвсем честно, че ако американците не се бяха намесили и на двете места, едва ли щяхме да се хвалим сега с успехи. И нека да спомена още два елемента, които според мен са важни за дискусията. Бойните самолети от пето поколение. Трябва ли наистина да обединим усилията си, за да произведем един такъв самолет е, от пето поколение. Американците, китайците, руснаците вече го правят. Можем ли да си го позволим? Аз мятам, че просто няма альтернатива. И още един а, е, е, въпрос. Трябва да се преориентираме по отношение на а, отношението ни към бойните самолети. Аз съм летял с Мираж, с а, F-16, с а, Eurofighter и така нататък. Най-новите модели са всъщност, а, а, така да се каже, а, товарни самолети. Платформата, на която се разтовари военната техника когато говорим за самолети от ново поколение, ние би трябвало да е, е, разграничаваме е, от е, чистия вид на е, боен самолет и тези, които са всъщност, така да се каже, товарни самолети за бойна техника. Да, естествено, финансите е, са много важен елемент. Много-много е, милиарди евро ще ни струва разработването на, и производството на един общоевропейски е, боен самолет от пето поколение, но става дума за политическо решение. И така, е, е в крайна сметка, ние трябва да си отговорим. Искаме ли е, собствен капацитет или не? Благодаря ви. Ще си позволя само един коментар, свързан с. Е, сътрудничеството ни с Съединените щати. Както и приносът на САЩ за военните операции в Либия и Мали. То ще отбележа, че приносът на американците действително беше решаваща, но капацитетът за незабавна реакция, спомената от един от нашите гости, съществува по автономен начин за европейците. И държа да добележа, че франските бойни самолети, в частност самолетите Рафал, които действаха в Бенгази през 2011 година, го направиха без каквото и да е била външна помощ. Става въпрос за конкретни удари срещу противовъздушните противовъздушното оборудване на либийците, както и за конкретно обстрел на други цели. Така че европейците, в частност Франция, разполага с а, тези възможности за незабавна реакция на военновъздушните си сили, а оттам нататък, разбира се, а, приносът на САЩ беше много важен. Думата има да благодаря, господин председател. Моето почитание, господин Опашко, но не мисля, че е реалистично да се очаква. Държавите членки да спрат да намаляват разходите за отбрана в сегашния период при сегашните обстоятелства. Може и да кажат, че е, ще спрат да намаляват бюджета, но няма да го направят. Мисля, че това, което трябва да се направи, е да се докаже разходната ефективност, както и, както и економиите от мащаба в това, което се предлага. Така може да се постигне усъвършенстване на технологията. за да предложи на Декембрийския съвет промишлеността един добър проект за ново поколение бойни самолети и за да се докаже, че Европейската агенция по отбраната не се оползотворява достатъчно добре. а който би трябвало да се, да се ползва по-пълноценно. Това би било по-полезен подход. Тогава тук, тогава, тогава промишлеността ще може да, да излезе с по-солидни аргументи пред министър-председателите и, и, и президентите. Но като цяло не мисля, не мисля, че може да се очаква много от това заседание на съвета. Стратегически план. Едва ли може да се очакват някакви конкретни сериозни решения за, за поръчки, за обществени поръчки в областта на, на отбраната. Когато това се постигне, това ще е сериозна стъпка напред. Сега един въпрос. за преговорите, търговските преговори между Европейския съюз и САЩ. които започнаха едва неотдавна. Вие, вие одобрявате ли включването и на поръчките в областта на отбраната като елемент, като тема, като една от темите от тия преговори или не? и Андрю d'être revenu sur ce sujet. Благодаря, Андрю, че споменай този въпрос, по който, както знаете, имаме доста разминаващи се мнения в парламента, а това си е вашен въпрос. Давам думата на гостите ни за отговор на различните зададени въпроси. Уважаеми дами и господа, член на Европейския парламент, благодаря ви за конструктивните коментари и въпроси. Ще се опитам да разясня някои от въпросите, които са в моите правомощия, след което ще дам думата на колегите, които ще разяснят други въпроси, които попадат по-скоро в техните правомощия. Първо, по въпросът на председателят относно съобщението на за безпилотните самолети за наблюдение. Съобщение направено по време на последният салон на възхоплаването в Пурше. Първо, въпросът за тези безпилотни самолети за наблюдение вълнува всички и всеки смята, че е в състояние да произведе нещо по този въпрос, но така и не се постига някакъв конкретен напредък тук в Европа, а за сметка на това американците напредват значително в тази област. Държа да добре, че това е различен въпрос от въпроса за бойните безпилотни самолети, където няма толкова, много, толкова голям интерес и също не се постига никакъв напредък. За сметка на това, начинът по който се разглежда въпросът в съобщението, което споменахте, е показателен за действията, които трябва да предприемем по отношение на бойните безпилотни самолети. Говорим за три а, представители на промишлеността, които се опитват да изградят ядрото на една програма, към която по-късно ще се присъединят и други действащи лица. И според нас за това е един добър подход. Ние сме съгласни с този принцип. Да се създаде едно ядро на програмата, да се определи един водещ в тази програма и оттам нататък да се работи по нейното осъществяване. Пак казвам, че безпилотните самолети за наблюдение са по-различни от бойните безпилотни самолети. И тук целта ни е да изготвим един механизъм, който да се окаже ефикасен. Благодаря на господин Паско за това, че постави въпроса за способностите на Европа сама да се защитава. Разбира се, това е един жизненно важен въпрос за вас, членовете на Европейския парламент, които представляват европейските граждани, а те съвсем естествено искат да са уверени в способността на Европа да ги защити. Трябва да отбележим, че Европа с помощта на НАТО и без нея работи значително за засилване на своите способности за защита в чужбина. И държа да отбележа, че в крайна сметка най-ефикасните бойни самолети се оказват и най-ефикасни за осигуряване на защитата. Това са самолети, които разполагат със същото оборудване, като тези, които споменахме преди малко. Важно също така да се отбележи, че безопасността на Европа не започва на нейните граници. Безопасността на Европа се гарантира рече отвъд а, границите на Европа. Целият средземноморски басейн е много важна сигурността на Европа. И поредното доказателство за факта, че заплахата приближава към Европа е фактът, че в а, операциите и в Либия, и в Мали нашите бойни самолети излетяха от европейски летища което показва отново колко важна е външната дейност в контекста на безопасността и отбраната на Европа. Имаше и въпрос свързан с износа. Всички сме наясно, че износът е много важен в международно отношение от стратегическа гледна точка и от гледна точка на позицията на Европа в международен план. Да, износът е много важен, но как може да изнасяме, ако нямаме някаква продукция, която да се изнася? Което ще се случи, ако е, унищожим европейската промишленост и купуваме цялото си военно обръдване навън. Много, много важен въпрос е свързан с е, бойните самолети, които участваха и в Либия, и в е, Мали и те показаха, че имат възможност да извършват много действия едновременно, т.е. сухопътни действия, действия по наблюдаване или по унищожаване на цели. И тази мултифункционалност е жизненно важна. И именно на нея трябва да се заложи в новата стратегия на Европа. Знаете, че говорим за програмата Единно европейско небе, за единния пазар. Да, ясно е, че има много важни връзки тук. И предполагам, че господин Маршал ще се върне отново на въпроса. Важна е връзката с гражданското въздухоплаване. И също така е важно да може да се гарантира преминаването на бойни безпилотни самолети през гражданското въздушно пространство. А това е много чувствителен, много деликатен въпрос, така че съвсем естествено има връзка между военното въздухоплаване и гражданското въздухоплаване. Няма да се опитам да отговарям на всички въпроси, ще оставя думата и на колегите, но благодаря на господин Земка за коментара му той много ясно показа, че неговата страна, Полша, много се вълнува от всички тези въпроси. Защо да забележа, че военновъздушната промисленост не вълнува само шесте страни, които участват в организацията, а засяга всички останали държави членки, тъй като водновъздушната промишленост е свързана с много други отрасли. И затова държавите членки, които имат необходимата политическа воля, не бива да се опасяват да вземат участие в програмите чрез различни дейности, рамките на подиспълнителите или пък да участват активно в първите етапи на научно-техническите разработки, тъй като те не се свързват с големи разходи, а могат да дадат много добри резултати. Сега по въпроса за НАТО и дали Европа трябва да увеличава собствената си, собствения си капацитет или а, общата сигурност трябва да се гарантира от НАТО. Тук говорим за а, обща сигурност. И подчертавам думата обща. А НАТО, както знаете, е алианс, който обединява различни държави и силата му е именно в това обединение. Припомням ви, че Съединените щати наскоро обявиха, че не възнамеряват да отделят повече от 50% от своите разходи за военни цели за НАТО, предвид през гръщата политика и насочването и към Азия. Така че е ясно, че европейските държави ще трябва да поемат тези, този капацитет, който вече няма да идва от САЩ. И един ден, вероятно, ще се стигне до момента, в който Съединените щати ще се отеглят и ще откажат да участват в военни операции, ръководни от европейските сили. На времето се твърдеше, че това е невъзможно, но в крайна сметка това се случи вече на два пъти в Либия и в Мали. В Либия американците отначало се присъединиха към нас, след което се оттеглиха. Да, първоначално те а, ни оказаха много важна подкрепа, особено в а, области, в които ние имаме недостиг на капацитет, но в крайна сметка ние успяхме да докажем и нашите способности за автономно провеждане на военни операции. Друг въпрос, свързан с НАТО, е въпроса за стандартите. Фактът, че Европа разработва собствено Двойно самодостроене показва, че Европа е достатъчно силна, за да може да налага собствените стандарти. Защото в момента Съединените щати определят стандартите и те налагат стандартите на НАТО. И никой не е в състояние да им се противопостави. Всъщност, Първото нещо, което правят американците във всяка една операция на НАТО е да се откажат от собствените си стандарти, които вече са наложени на всички останали. Затова първа важна стъпка за Европа ще бъде да наложи собствените си стандарти, а не да приема стандарти налагани от щатите. Споменахте, че Европейската агенция по отбрана не се използва оптимално и това е вярно. А както вече казах, агенцията има много богат мандат, който може да се използва много ефикасно. Вярно също така, че бюджета на Европейската агенция по отбране е недостатъчен. Но още преди да се заговори за бюджета, може да се натовари агенцията с една много важна задача, която не е свързана с големи разходи. Става въпрос за определянето на общи перспективи. Това спомена и вашият председател, говорейки за обща стратегия. Това е една много важна мисия, която напълно се се вписва в мандата на Европейската агенция по отбраната. И това е нещо, което може да се случи още през декември 2013 година. Дали сме съгласни с включването на обществените поръчки в областта на отбраната в преговорите за търговско споразумение с САЩ? това не, пача, не, не, не може всъщност да отговоря на този въпрос, той не е пряко в моите правомощия, сигурно има и предимствени недостатъци. Но ще дам думата на колегите, мисля, че те ще отговорят по-добре. Uh, Благодаря. Ще се спра само на няколко от въпросите. Първо ще почна с господин Паско. Един много важен въпрос повдигате. Как в Европа ще интегрираме е, разходите си за, за, за технологии и е, развойно-следователска дейност в гражданския и във военния сектор и в отбраната. Сега, в гражданския сектор е, има цяла програма, която е създадена от промишлеността и от комисията. При все това обаче няма, няма официално формална връзка, няма някаква обвързаност с сектора на отбраната. Не, аз не разбирам защо това е така и няма нужда да е, са така нещата. Защо, защо да, не се, да не се произвеждат нещата заедно? Заедно да имате една и съща компания, която от една страна създава граждански продукти, от друга страна продукти за отбраната и двете части да, да не си е, говорят една с друга. Сега това, което каза господин Дъв да, много, много ми се ще и на мен на всеки да си изпълни ангажимент за това, което твърди, но в действителност не можем да очакваме а, е, това. Така че, е, да, просто, просто трябва да оптимизираме разходи. Трябва да са по-ефективни. Това може да стане с по-добро интегриране на пропещеността или, е, също честно казано, с по-добро интегриране на, на, на, на клиента и, и там имаме раздробеност, което води до ненужни разходи. Така че ефективността е основното, на което трябва да се съсредоточим и от двете страни производство и клиент. Да, ако, ако се стигне в декември до, до някакво а, политическо послание, там може, може да, да послужи като стимул. Според мен промишлеността просто казва ясно, можем да направим нещо, Ама как да си дадем парите? Как да си инвестираме парите и, и, и да убедим а, а, акционерите си, че това е полезно, без да, зна, без да сме сигурни, че клиентите искат това? Накрая а, нещо за а, преговори, преговорите с САЩ, търговските преговори с САЩ. Аз не съм много информиран. А, но, но, но предполагам, че, че е двупосочна улицата. Какво имам предвид? Имам предвид аз ти давам каквото ти искаш, ти ми даваш каквото аз искам, така че да е справедливо. Е, това му викаме равно поле. Или сякаш е игра, така му викаме в Англия поне. Но а, при всички положения предполагам, че, че, че е, промишлеността би искала, би искала а, това, но, но а, не съм сигурен. Не съм сигурен, че е реалистично да се очаква такова нещо. Дори и преговарящите да подпишат това, мисля, че Конгресът ще го отхвърли, защото американската система не позволява. Не позволява всъщност равни полета. Това е още една причина, поради която а, ни е необходима независимост в сектора. Защо? Защото кой знае какво ще стане, ако, ако поверим а, бъдещето си на някой, на някой друг. Благодаря. Ще се върна на инициативата, за която говори нашият председател. Бих казал най-сетне отново започваме да мислим съвсем и да действаме в шеваната посока. Е, и тази инициатива ще ни помогне всъщност е, да компенсираме е, това, бих казал, дългогодишно забавене в Европа. Така че за съжаление, колкото и да ни се искаше, е, след като идентифицирахме потребностите в рамките на този проект, на тази инициатива, ние не можахме да е, бързо да се предвижим до е, реализацията. Когато говорим за безпилотните самолети, за съжаление сме в състояние, в което трябва да внасяме също времено е, не е чак толкова скъпо, може би, да се разработят съответните технически средства на европейско равнище, ако помислим за всичко е, останало, което е свързано с е, вноса, с доставките. в САЩ има редица ограничения по отношение на средствата. Имаше, ако си спомняте, проблеми с някои самолети, които е, искахме да внесем тук в Европа от САЩ, но се оказа, че по отношение на дизайна, по отношение на техническата пригодност за, е, във връзка с нашите стандарти и е, най-вече връзката с компютърните връзки с мрежата, не можем е, да осъществим вноса. Така че е, загубихме много време. Освен това, технологиите технологиите е, са сложни. Е, господин е, Паска говори за да кажем, сложната техника за Кроазия, един самолет, който действително би могъл да покрие потребности както в гражданския, така и във военния сектор. Но това е в крайна сметка бъдещето, това е посоката според мен. Що се отнася до Еда, тя обикновено разглежда системите в различните им, в отделните им части с съответните технологични особености и след това установява естествено и е, възможността за е, обединяване, както и на военните, и на е, гражданските компоненти. Това, което е, преди мен каза Дейвид Маршал. И така, ние разполагаме с съответната инициатива, разполагаме с е, декларираната готовност на производителите от различни държави членки това е едното. От друга страна, естествено, усилията трябва да се хармонизират, за да постигнем най-сетне желаното развитие. В заключение, господин председател, искам да кажа още няколко думи. след като чухме много доходи за стратегическите политически аспекти, за технологичните и оперативни аспекти, бих искал да се върна на един доста по-прагматичен аспект, свързан с бюджета добре съм запознат с този въпрос, тъй като когато работех в френските военновъздушни сили, не веднъж ми, тря... ми се налагало да намирам баланса между оперативни потребности и бюджетни възможности. Знаем, че в Европа сме в период на бюджетна криза и знаем, че в подобен контекст държавите членки обикновено се затварят в себе си. Но много по-разумно би било, ако те обединят усилията си. Не можем да кажем, както често се случва, че няма достатъчно средства. Не, това не е вярно. Разполагаме с по-малко средства, което е много различно. Това значи, че трябва тези средства да се използват по-ефективно и по-координирано. Споменах получването изготвено от промишлеността, което е забележително, И според него през периода 2012-2017 година би следвало да се съсредоточим върху научно-изследователската дейност. А, това всъщност не е чак толкова скъпо начинание. Бюджета, например, бюджет ще бъде няколко десетки милиона евро, след което в следващия период от 2017-2022 година следва да се пристъпи към демонстрации на технологиите. Говорим не само за бойни самолети, но и за радари, системи за комуникации и други свързани с, с самите самолети системи. Това вече са демонстрации свързани с по- големи средства и от 2022 година нататък вече може да се започнат програми, чиято стойност може да бъде няколко милиарда евро но се надяваме, че до 2022 година отново ще сме се върнали към економически растеж в Европа. И накрая ще си позволя да цитирам част от последното съобщение на Европейската комисия. Цитирам, въпреки скорошните бюджетни съкръщения, всички държави членки, взети заедно, отделят повече средства за отбрана в сравнение с Китай, Русия и Япония, взети заедно. Предвид това, което знаем за Китай, за Русия и факта, че те разработват бойни самолети от много ново поколение, мисля, че и ние можем да успеем да направим същото. Бих искал да завърша с а, тази оптимистична нотка. Председателят, благодаря ви за това съключение. Наистина започнахте изказването си с доста песимистичен доста песимистична нотка, но завършихте с оптимизъм, за което ви благодаря. Благодаря и на колегите ви и на членовете на нашата комисия за дискусията. Струва ми се, че примерът с а, военновъздушната промишленост е много показателен и че той а, засяга въпроса за основните ни цели, а именно подобряване на стратегическата автономия на Европа, запазване на европейската промишленост и европейските способности. Това са въпроси, които ще бъдат обсъждани на Европейски съвет. Както беше казано нееднократно в днешното разискване, смятам, че няма нужда да чакаме някакви решителни, забележителни решения от съвета през декември. Но все пак се надяваме този съвет е постави началото на един процес, който да даде възможност редовно да се взима стратегически решения в тази област и това било нещо много положително. Надяваме се поне това да постигнем на Европейския съвет, а дискусията нататък ще покаже дали може да имаме и по-големи очаквания. Благодаря ви за посещението, благодаря ви за участието в нашата разискване ще останем винаги готови да ви слушаме, така че не се колебайте да се свършите с нас в случай на нужда. Благодаря ви. Bien, mesdames, messieurs. И така, скъпи колеги, продължаваме заседанието ни с а, размяна на мнения относно прилагането на общата политика по сигурност и отбрана. С това си приветстваме четирима видни специалисти в областта. този днешен семинар се вписва в перспективата на изготвянето на доклада от колегата Мария Елени Копа. Както знаете, тя е докладчика тази година на нашата комисия за прилагането на обща политика за сигурност и отбрана. Естествено, тази година докладът ще е особено важен, тъй като той е част от подготовката на Европейския съвет през декември, а Припомням ви, че на този съвет ще се обсъждат въпроси, свързани с отбраната. И така. Ние се придържахме към а, първоначалният ни мандат, а именно прилагането на обща политика за сигурност и отбрана. Но все пак искаме в рамките на този годишен доклад да поставим и редица други въпроси и да оповестим позицията на Европейския съвет по всички въпроси, които ще бъдат разглеждани на съвета. Гостите, които ще ще, които сме поканили днес, са имали нееднократно възможността да представят мнението си по обсъжданията в рамките на Европейския съвет, решенията, които следва да бъдат взети на него. Знаете, че ще има редите доклади, които ще бъдат публикувани в близко време. Мисля си в частност за един доклад на Института за отбрана в Европа относно военният капацитет. Това е едно много интересно поручване. И така, имам след нас четирима гости, които ще се изкажат всеки подред, след което ще пристъпим към дискусия. До мен отясно стои Джо Колмонт, който представлява института Егмонт, Ян Техао, Тешао, който е, е на института Кармиджи в Брюксел, Антонио Мисорили, който е представител на института за изследвани в областта на безопасността в Париж и господин Алесандро Мароне, който е представител на Института по външни работи в Рим. Ще има много видни оратори. Ще помоля господин Колмон да започне. Благодаря ви, господин председател. Благодаря ви за поканата. За мен лично е трудно да скрия интереса си към днешната тема, а именно прилагането на обща политика по сигурност и отбрана. Аз самият се очаквам с нетърпение заседанието на Европейския съвет през декември. Надявам се от него да получим много ясни ръководни насоки по отношение на европейската сигурност и отбрана. Помолиха ми да се спра на частта операции в обща политика сигурност и отбрана. Самият Европейски съвет зададе редица въпроси в тази област. Първо, как може да се подобри ефективността на операциите на обща политика сигурност и отбрана? Как може своевременно да се е, разполагат военните ни части и е, да се разполагат необходимите военни капацитети? И по се спра на въпроса за операциите. решението за започване на военна операция се взима на най-високо равнище. Тоест от е, държавните правителствени глави, но смятам, че Европейски парламент също трябва да има своята дума. И ако видим операциите, които към момента са били започвани, си мисля, че нямаме никакъв причина да се чувстваме разочаровани. Бих казал дори такмо обратното. През дългогодишната си кариера съм имал привилегията да участвам в редица операции за управление на кризи в рамките на ООН, НАТО и на Европейския съюз. И мога да ви уверя, че всяка една европе... военна операция, която сме започвали в Европейския съюз, е завършила с успех от военна гледна точка. Което е уникално на световно равнище. Така че имаме пълно основание да се чувстваме горди. Разбира се, след постигането на успеха, после много лесно може да се твърди, че говорим за много дръбномащабни военни операции и че всъщност няма кой знае каква опасност при извършването на тези операции. Но аз кажа да ви уверя, че в периода на планиране на операцията нещата изглеждат много по-различно, включително и политическа гледна точка. Но на политическо равнище основният въпрос, който трябва да си зададем е следният. Постигнахме ли чрез военните си операции търсените политически цели, стратегическите цели? И тук отговорът е различен. Защо? Защото нашите военни операции не бяха обосновани от една обща стратегия. С цялото ми уважение мога да кажа, че тези операции бяха вдъхновени по-скоро от един менталитет на бойскаути. И все това Пратите бяха успешни. Така че ако искате да подобрите ефективността и видимостта на вашите на тези операции, трябва да гарантираме, че те са част от една обща глобална стратегия за сигурна и безопасност в Европа. Стратегия, която да допълва стратегията изготвена през 2013 година. На второ място трябва да действаме превентивно. Това вече беше заложено като цел през 2013 година. При все това операциите в Либия и в Мали отново ни показаха, че превентивните дейности да не говорим пък за възможните за незабавна реакция са сред структурните слабости на Европейският съюз. Ето защо имаме нужда от постоянно действащи структури. Първо имаме нужда от постоянно действащ генерален щаб. Вторият е свързан с а, постоянни сили. През 2003 година бяхме много ентусиазирани относно операцията Артемис в Конго и бързите резултати, които постигнахме там. И затова създадохме една много добре структурирана си, много структурирани сили, които да постигнат конкретните си цели. И ни бяхме толкова ентусиазирани, че по време на конвента идеята за тези структурирани военни сили дори влезе в договора. Сега обаче се оказва, че всяка криза, която избухва някъде по света, трябва да се вписва в нашата стратегия за бойни групи. Което обаче е подгрешен подход. А, имаме нужда не само от а, тези бойни групи, но имаме нужда от военно-въздушни, морски и сухопътни сили. Така че в момента разгръщаме нещо средно между концепцията за бойни групи на Европейския съюз и силите в рамките на НАТО. Тоест нещо по-голямо от бойните групи на Европейския съюз, но по-малко от силите на НАТО. Но достатъчно по размер. Постижимо ли е това? Смятам, че да. Защото тъй или иначе днес отделяме необходимите средства, но не обединявайки ги, а дублирайки усилията си. В крайна сметка, дали а, тези сили ще се използват в рамките на общата политика за сигурност и отбрана на Европейския съюз или на НАТО, зависи от естеството на самата криза. Но ние в Европейския съюз трябва да разполагаме с определени постоянно действащи военни части, които да могат да бъдат изпратени своевременно и да гарантират че ще можем да постигнем всички цели, наречени целите от Питърсбърг. И ясно, е, че постигането на тези цели не може да бъде задача на няколко държави членки. Всички държави членки трябва да вземат участие и така по автоматичен начин ще се постигне по-голяма по-голямо равенство и може би съвсем скоро ще се постигне нови споразумения относно финансирането. И това са основните ни критики към бойните групи в момента. И се надяваме, че с новата концепция ще преодолеем тези слабости. На трето място, цялостен подход. Имаме нужда от един такъв подход, който далеч ще надхвърли традиционните средства дипломация, отбрана и развитие. Ако искаме постигане на трайни решения, ако искаме истински политически резултати, трябва да вземем предвид и економическите аспекти. Днес целта ни е да създадем генерален штаб в Европейския съюз, където да се объединят всички тези, правомощия. За няма да се опитваме да копираме генералния щаб на НАТО. Търси нещо по-специфично. Нещо, което да се впише е, в съществуващата институционална рамка на Европейския съюз. И повечето от елементите, необходими за изграждане на този генерален щаб, вече са на лице. И така стигам до четвъртият елемент. Вече споменах НАТО. Дойде време да се променят споразумения, съществуващи между обща политика за сигурност и отбрана и НАТО. И трябва да се промени концепцията. Знаете какви са трите принципа на НАТО да няма дискриминация, да няма дублиране и да няма разпокъсване на силите, според мен трябва да се заменят с сътрудничество, съвместна собственост и способности. Жизненно вече не е да се гарантира способността за планиране. Трябва да можем да прехвърлим управлението на съвършите структури и командването. Всички елементи важни за една операция за управление на кризи. И трябва да има прехвърляне на правомощия от Европейския съюз към НАТО или от НАТО към Европейския съюз, в зависимост от това кой ще отговаря за операцията за контрол на съответната криза. На пето място. Планирането в областта на отбраната. Смятам, че националното ни планиране в областта на отбраната във всички държави членки се сблъсква с сериозни трансформации, тъй като самите, самата специфика на управлението на кризата се променя. Първо, принципът, че каквото и да се случи, САЩ в крайна сметка ще ни помогне и ще ни предостави липсващия ни капацитет, този принцип вече не е действителност. В момента Съединените щати са най-големият привършеник на обща политика в областта на сигурността и отбраната на Европейския съюз, но те очакват от нас ние сами да поемем отговорност за нашата сигурност. В отделните държави членки отдавна се съсредоточаваме главно върху тактическите воен, тактическия военен капацитет и пренебрегваме стратегият, стратегическият аспект. И за това доста години насам имаме възможност да изплащаме европейски части в чужбина, така че очевидно разполагаме с тактическите тактическият необходим капацитет. Сега ни липсва стратегическия. И действително операциите в Либия и в Мали ни показаха, че факторът, който ограничава способността на Европейския съюз е именно от стратегическо естество. Както казах, променят се приоритетите на стратегическото планиране в държавите членки. Но тук се сблъскваме с проблемът, че решение на този проблем не може да се намери на национално равнище. Трябва да работим в тази насока заедно. И както съм казал еднократно, решението е заедно да намерим решение в тази област. И ще спра с шестият коментар. Какво очаквам аз от заседанието на Европейския съвет през декември? Казвам с две думи. Очаквам ясно да се заяви, че отбраната е важна. Че тя е важна както за държавните правителствени глави, така и за парламентите и за Европейския парламент. Отбраната е важна, не само защото тя е свързана с сериозни разходи, но и защото тя е инвестиция в нашата сигурност. И се надявам, че редовно ще получаваме насоки от най-високо равнище за европейската отбрана. И много благодаря на Европейския парламент и много уважавам вашата дейност, тъй като в продължение на години вие винаги сте гледали много сериозно на отбраната и сте ни давали много ценни насоки. Благодаря. Думата им господин Тешало. Благодаря, господин председателю. За мен е чест и удоволствие да говоря пред вас, пред вашата комисия днес. По отношение на общата политика сме изправени пред една сериозна дилема. Не е ясно какъв стандарт трябва да се следва при оценката. Когато разглеждаме въпросите в контекста на вътрешната политика в Европейския съюз, общата политика на отбраната и на сигурността, имам доста добра репутация, защото се изпълняват успешно мисии, дава се добавена стойност. Когато се гледа обаче на политиката в контекста на общите стратегически цели, може да се каже, че политиката не, не е достатъчно ефективна. Така че как тези два стандарта можем да ги обединим, за да излезем с една реалистична и цялостна оценка на политиката? Аз ще се съсредоточа върху стратегическите нужди и недостатъчното изпълнение на целите. Сега, какви са, какви са стратегическите цели? В действителност, общата политика в днешно време е, се свежда до това какво правим а, ние в Европа, а което не се прави от американци. Сега в голяма степен все още разчитаме на САЩ за сигурността си, не само физическата си, териториалната си сигурност. Това вече не е, не е въпрос, който е на дневен ред, въпреки че в източна Европа все още често се мисли друго яче. Става въпрос за защитата на глобалните интереси. Това е нещо, което сме превъзложили, така да се каже, на американците. В голяма степен. С други думи, това се осъществява отвън. Разчитаме на един достъп до, до пазари за внос и за износ. За тази цел е необходимо, разбира се, да, да се държат под контрол конфликтите в света. За тези услуги също разчитаме на САЩ. Това, разбира се, не е, не е устойчиво политическо положение, защото тези услуги от страна САЩ се дават все по-ограничени, както знаете, и Америка намалява а, действието и намесите си. И ако се вслушате във Вашингтон, през следните няколко години, десетилетия, ще намалява още допълнително. Също не е устойчиво, защото намалява политическата ни способност за вземане на решение по тези стратегически въпроси. Така че трябва да преосмислим доколко това ни е нужно Или колко бихме искали да, да, да а, а, предприемам действия собствени от наша страна сега. Шест момента ще очертая, които очаквам от предстоящата среща на върха. Първо, промяна на менталитета – така че да се обхване изцяло стратегическата дилема на, е, на, на Европа. Това, което ние не можем да гарантираме и разчитаме на оста на другите да, да, да гарантират. Това, разбира се, може да се постигне единствено чрез е, диалог, защото в обществен план има недостатъчно осведоменост. Продължаваме да си мислим, че сме освободени от редица глобални проблеми. А не е така. Вече е, това проличава от непосредствените ни е, съседи. Така че, за да се промени менталитета, трябва да се разгледат тези въпроси и да се създаде една осведоменост. Трябва да се посочи, че е, това са много успешни въпроси. Втората ми надежда по отношение на съвета е постигане на, на, на една обща позиция. Постоянно се оплакваме а, е, от липсата на политическа воля. В същото време се разходват много средства за, за е, отбрана. Много голяма част от тези разходи обаче са ненужди, а, е, ненужни. Основният въпрос, а, мисля обаче, е да се установи първопричината на проблемите. А първопричината е, че нямаме споделена позиция, единно мнение. Опитваме се да, да ползваме различни механизми за оценка, различни проекти за оценка и наблюдение, които да доведат до една обобщена картина, но всъщност, всъщност това не се получава. Възприятието за заплахата, например, това, което би могло да оборчи нашата сигурност, всичко това е, се различава. Ня, няма единно мнение. Това, тези е, различия се, раз, се дължат на геополитическото положение, разликата между държавите членки, но трябва да се положат усилия, за да се преодолеят тези различия. Така че се надявам на срещата на върха, инструментите за, за споделяне на информация и на оценки е, да се оползотворят, да започнат да се ползват, така че да, да е, получим една по, по-ясна и по-обща картина. Трето, Да, това не е нещо, което ще се радва на, на, на, на, на особена подкрепа в Брюксел, но трябва да го кажа. Трябват ни повече заседания на високо ниво. Министрите, министрите на отбраната не се срещат достатъчно често. Те не разполагат със свой собствен формат на съвет, свой собствен съвет би трябвало да се срещат по-често, доста по-често. Същото въжи и за Европейския съвет. Той трябва поне веднъж годишно да, да се занимава с а, а, защитата. Просто да, да, да включва отбраната в дневния си ред поне веднъж годишно и да разглежда и а, оценката и стратегическите нужди на Европа, защото наистина Както каза предния оратор, тези въпроси трябва да се решават на най-високо ниво. Четвърто, нещо, което предложи Европейския съюз във връзка с външните отношения преди няколко месеца. Излезе с един доклад по разнокласията в стратегическото мислене. Едно е, от решенията за създаване на повече единност е да се създаде, да се предвиди е, едно полугодие на, на отбраната. Каза се обаче също, че, е, че е, финансовите министри след като, след като могат да си организират едно полугодие на, на фискалните въпроси и финансите, не би трябвало да е особено трудно да се организира и, и полугодие посветено на отбраната. Така ще стане по-ясно кой какво прави, кой какво планира. Всеки ще трябва да представи, да извади а, а, пред колегите си а, това, което става а, у дома в национален план. Пето, това е въпрос свързан с вътрешните правила и процедурите за вземане на решение в рамките на общата политика. И сегашните операции, но по най-вече бъдещите, както в НАТО, така, така и на, в Европейския съюз ще се осъществяват от коалицията Коалицията на, на, на желаещите. А, това има лош, лош оттенък в Европа, но, но, но трябва да се свикне с това а, понятие. А, необходимо е, необходимо е обаче да се следват едни единни правила, така че, така че да не зависят нещата от, от някакъв произвол. Сега в Либия а, не участваха всички, но всички дадоха своето съгласие. А, мисля, че, че е необходимо да се, да се предвидят някакви общи процедури. Аз тук нещо съм си записал да се върна към бележките си. Та е процеса на вземане на решение. А сега се сетих и нещо друго, което ми беше обягнало. Сега, когато поискаме от държавите членки, 28-те държави членки да споделят техника, оперативен капацитет, също са много малко от тях се оползотворяват от тия, от тия ресурси. страните, кои, страните, които дават, какво, какво получават? Трябва, трябва, трябва, трябва да има ясна схема за това как, как, кой какво дава и кой какво получава, кой какво финансиране получава, така че да не се размиват някакси а, активите. Така че трябва да има някаква вътрешна а, схема за, за, за възмездяване. И накрая, това е нещо, което предизвиква обикновено смях в залата, но Чухме е, преди малко, че е, е малко вероятно да се осигурят повече средства за, за, за е, отбрана. Но ние смятаме, че не разполагаме с достатъчно стратегическа полза от тези средства, които се изразходват сега така или иначе. Трябва ни повече ефективност, повече споделяне. Колкото, колкото повече се вглеждаме в изчисленията, а, всъщност и колкото и повече средства се отделят, те няма да компенсират липсата на стратегическа визия. Та, в крайна сметка, май ще трябва, май ще трябва в някакъв момент, а, след като си създадем ясна стратегия, да почнем, да почнем да разходваме повече средства за отбрана. Сега, в момента това не е реалистично, не, не, не е постижимо, но в крайна сметка, трябва да си кажем, да си зададем следния въпрос. Ако ни трябват по, по-стабилни услуги в областта на сигурността, защо? защото света се превръща в по-сложно място, в популяризирано място. Тогава на някакъв момент ще трябва да отделяме повече средства за отбрана. Това е от моя страна. Благодаря. Merci beaucoup. Euh, une intervention sur laquelle je reviendrai. J'ai quelques благодаря ви. Ще се върна към вашето изказване, тъй като бих искал да направя няколко коментара. Дума да има господин Мисио Ройли. Still morning, bye. Добро утро на всички вас. Ще говоря по-скоро за търговските аспекти, които бяха част от един доклад, е, който подготвихме преди е, няколко седмици заедно с е, екип от доста колеги за е, военните възможности на Европейския съюз като цяло и е, за предизвикателствата, за възможните пътища е, на развитие. Аз съм разпространил текста. Е, така че е, вие имате възможност е, да се запознаете с него, ако не сте го направили. Е, ще се опитам да се концентрирам върху бъдещето, а не толкова върху настоящето и ограниченията. 2025 година всъщност е, така да се каже, крайният хоризонт, до който съм хвърлил поглед в материала, за който говоря. Тогава, е, сега всъщност започваме с опити за една е, корекция на концепциите ни и е, периода се простира до 2025 година. Говорим за това, което сме постигнали. Естествено, посочваме и положителните е, моменти, но е, показваме и всички слабости, които се отразяват естествено на нашата е, на нашия капацитет. И, най-общо казано, това е, са ограничените, така да се каже, желания да се осъзнаят някои предизвикателства липсата на интерес по отношение на стратегическите въпроси, сегментираната политическа и институционална среда и редица други. Естествено, че риска от разпокъсаност също е посочен както и риска от е, една е, продължаваща деиндустриализация и е, все по-бавната или така бавно проявяващата се демилитаризация на Европа. Същевременно на глобално равнище забелязваме редица е, елементи на едно друго развитие, което е много по-настъпателно е, и ние ставаме все по-зависими от е, участието на нашите партньори, в, както стана ясно и в Мали, и в Либия. 2006, член 26 от Лисабонския договор показва съвсем ясно, че е осъзната необходимостта от преоценка на стратегическите интереси. И аз много се надявам, че срещата на върха през декември действително ще използва възможността да започне с преоценката на стратегическите интереси. Редица е, въпроси трябва да намерят отговор. Е, какъв вид военни сили е Европа и така нататък. Какво се опитваме да направим? Да идентифицираме е, нашият капацитет е, на основата на нашите е, средства, естествено и е, постъпленията би трябвало да премисли много сериозно, естествено, всички възможни е, пътища за развитие, без да изключваме нито един. Да, консолидация, оптимизация, рационализация, иновация и така нататък. Интеграция, естествено. Нека да се спра първо на консолидацията, която ще ни даде възможност. Е, да бъдем по-ефективни във военната сфера, да обединим е, нашите е, средства, е, включително и финансовите ни средства и най-вече финансовите средства, които са на лице, но и да потърсим нови възможности за приток на средства в бюджета за отбрана много повече, отколкото, е, да кажем, в, е, са предвидени в зелената е, и по-малко, отколкото в бялата книга. Знае, че Европейският парламент многократно е обсъждал тези въпроси. Бялата книга е, така да се каже, е, основният наръчник е, в това е, отношение и е наставната книга, когато говорим за военния капацитет на Европа. Би трябвало естествено да се опитаме да актуализираме нещата и да направим не само е, анализ на всичко това, което е, обозначаваме като потребности, но и да очертаем пътищата. И така, оптимизацията, която ще ни помогне, както казах, е, да постигнем повече ефективност, е, като имам предвид и оборудването е, в държавите членки, свързването в мрежа, кооперирането, би трябвало да помислим за един по-широк спектър на континентално равнище. Третият път е свързан с иновацията, с инвестирането в военни технологии. Иновацията е не само източник на ефективност, но и на ефикасност е, и на възможности за това да обединим средствата, с които разполагаме е, и е, всичко това, което е, е на лице от гледна точка на научните изследвания и новите технологии и да постигнем една по-водеща позиция за Европа в това отношение. Естествено, ние трябва да насърчаваме иновациите. Комисията службите, които отговарят за инвестиционните е, средства, Европейската инвестиционна банка би трябвало да помислят много сериозно по тези въпроси. И така, преминавам сега към регионализацията, която трябва да поддържа в, е, така, на хоризонтално и вертикално равнище е, наличните наличния капацитет. Е, би трябвало много добре да насочим усилията си на е, двустранно равнище, да интегрираме е, всичко, с което разполагаме и да потърсим възможности за развитие. Интеграцията, която ще доведе до повече устойчивост, би трябвало да помислим за това как точно не само ще обединим военните и въоръжените сили на държавите членки, но и за това как ще обединим изобщо военния капацитет, така че да бъдем по-ефективни и при мисиите, като тези в Сомалия ни водещи цели до 2025 година всъщност залагат най-вече на е, така, налагането на разбирането, че ние трябва да се обединяваме в е, военната сфера. Естествено, е, ако Европа не регионализира, не консолидира, не оптимизира, не интегрира и така нататък своите, своя военен капацитет, е, ние няма е, да можем да напреднем, ще бъдем е, губещи, ще губим и нашата самостоятелност и независимост. Политическите предизвикателства изискват една последователна политика, един общ систематичен подход, е, би трябвало е, естествено да разглеждаме нещата в тясна връзка и с сътрудничеството по линия на е, НАТО. И аз мятам, че на всяка цена трябва да сложим най-вече на трансграничното сътрудничество тук в Европа на военно, но също и на а, не е, военно равнище, т.е. да свържем военния с гражданския компонент. Е, на политическо равнище трябва да се вземат много, много важни е, решения и е, когато говорим за Европейския съвет през, декембър, е, през е, декември, това е последното, което е, подчертавам и в е, материала, който сте получили, е, че е, е, това ще бъде, така да се каже, началото на е, е, едно ново развитие. Налице са ограничения, това е нещо, което не може да се оспорва, но ние би трябвало да помислим най-вече за това, че Европа се нуждае от една по-солидна политика в областта на отбраната. Well, first of all, uh, let me thank... Думата има господин Магоне. Я е, напред бих искал да благодаря на Европейския парламент за организирането на този интересен своевремен семинар. Трябва да помислим е, е, за основните задачи на военната сфера на отбранителната политика. И трябва да изясним е, всъщност е, каква е индустриалната основа или промишления е, капацитет за отбрана и за отбранителни технологии. И тогава вече да го свържим с цялостното развитие на военно-промишления комплекс в Европа. Тоест, е, трябва да мислим за е, това, е, доколко е възможна европейската интеграция, обединяваща промишления капацитет на държавите членки. Ние трябва да помислим за, така да скаже, пирамидата множество системи, които са свързани, множество технологии с двойно предназначение и е, Европейската агенция за отбрана би трябвало да дефинира и този европейски капацитет, индустриален капацитет за отбранителните технологии. На второ място е, продължаващата глобализация на националния капацитет засилване на зависимостта от е, неевропейския пазар, глобализацията на цялата верига от доставки. Много често е, сме склонни да мислим, така да се каже, в национални е, измерения, но е, междувременно вече всички осъзнаваме, че става дума за е, един огромен глобален е, пазар. Е, и е, разходите за отбрана извън Европейския съюз е, е, растат. Имам предвид не само Китай, Русия, САЩ, но и Бразилия, Сингапур и други страни, които инвестират все повече в отбраната си. Така че трябва да решим дали ще искаме е, само е, местна промишленост е, от е, предприятията тук или желаем да, транс, да осъществяваме и трансфер на технологии, да, да бъдем водещи по отношение на е, продуктите от е, е произведени в е, Европа. Би трябвало е, нашият капацитет да става все по-малко национален и все по-глобален. Има много малки и съседни предприятия, които работят като поддоставчици е, и е, са част от системата. Но е, европейските е, доставчици и поддоставчици много често се заместват в момента, наблюдаваме един такъв процес, от неевропейски доставчици и поддоставчици. И това на практика лишава от е, възможности малките и средните предприятия. Е, трябва да се има предвид, естествено, и системата за обществени поръчки. Е, не бива в никакъв случай да пренебрегваме е, бързо развиващите се економики извън Европа. Много е важно да осигурим сигурност на доставките, е, защитавайки интересите на европейските предприятия. Е, с други думи, европейските доставчици на практика излизат от системата за доставки е, в е, все по-голяма степен. И е, вече не са толкова търсени доставчици и поддоставчици. Технологиите засягат както гражданския пазар, пазара на цивилни стоки, така и военния пазар. би трябвало всичко това да се отчита не само от Европейската агенция за отбрана, но също и от Frontex. Новите технологии е, би трябвало да отчитат потребностите в днешно време и също времено инвестирайки в нови технологии, ние ще можем да запазим нашата независимост от глобалния е, нов пазар и ще можем същевременно да е, запазим и на национално и на европейско равнище е, предприятията доставчици. В противен случай те ще загубят позиции. Европейската интеграция на капацитета за отбрана. Имам предвид индустриалния капацитет, който е много важен, както за оперативната способност, операционната способност на нашите военни сили, е, така и за е, брутния продукт на Европа, тъй като едно засилено развитие на технологиите чрез интеграция на европейско равнище ще укрепи европейската економика като цяло. Ако сумираме бюджета за отбрана на 27-те държави членки, ще видим, че става дума за немалка сума. Е, би трябвало европейските предприятия да бъдат по-конкурентно способни е, да се развиват е, повече водещи нови технологии. 93 е, милиарда евро е оборотът, 774 хиляди е, души работят в е, предприятията, които формират военния индустриален капацитет на Европа. И 40 от 100 най-водещи компании в света всъщност са европейски ние е, би трябвало да залагаме на е, индустриалното е, развитие в междуправителствения подход и имаме добри примери в това отношение. Същевременно по отношение на пазара би трябвало да си даваме сметка, че Европейските е, предприятия като ЕАДС, BAE Systems, Finmecаnica, TARES се, се радват на добър, на добро, е, добър имидж в света. Четири са предизвикателствата за европейската интеграция. Държавите членки продължават е, да развиват индустриалната си политика на национално равнище. Националната националното желание да се е, транспонират и прилагат е, европейските директиви не е особено силно изразено. Освен това, е, необходима е нова система за обществени поръчки в система. И също времено безпилотният боен самолет би трябвало да бъде е, европейски продукт, е, да стане част от нашето производство, а не да го купуваме от американците, което знаем, че понякога не е най-добрия вариант. Има такъв е, опит. Би трябвало да се помисли и са а, това а, какво беше развитието през 90-те години, да извлечем съответните полки от а, всичко и да помислим за един а, нов старт, който ще даде тласък. Много важни са технологиите, а, защото те ще а, гарантират а, бъдещето 87% от е, е, усилията по отношение на новите технологии в Европа се развиват на национално равнище. Ако европейските държави успеят да обединят усилията си, те ще постигнат много по-добър резултат. Три са е, всъщност кластерите за общата е, политика за сигурност и отбрана, военната, е, военния капацитет, националния индустриален капацитет е, за нови технологии. Това би трябвало да бъдат трите основни елемента, които да се объединяват все повече и да се търси е, наред с глобализацията на националният е, индустриален капацитет и е, много по-голяма обвързаност в рамките на Европа. Всяка национална индустриална политика би трябвало да бъде част от европейската обща политика. Надявам се, че през декември съветът ще определи е, съвсем точно мандата за този процес. И е, естествено е, необходимо е не само да се осъществява наблюдение и контрол, но трябва да се осигури и финансиране. Европейската политика би трябвало да се основава не само на съответната пътна карта, която да преодолее фрагментирането, е, което наблюдаваме до момента, но и да заложи най-вече на нови продукти и нови е, технологии. Благодаря ви за вниманието. Bien, merci beaucoup, messieurs, pour euh, ce tour d'horizon très complet sur les, les, trois, les trois paniers. Благодаря и на тримата гости, които взеха думата, за това, че ни обърнаха внимание на трите основни области, които ще бъдат разисквани в рамките на съвета. Сега давам думата на Мария Елени Копа, която ще бъде докладчик за годишният ни е, доклад. Ще се спра само на късното от господин Тешао за министрите на отбраната, които са сираците на общата политика за сигурност и отбрана. но непрестанно си спомням неформалният а, е, съвет на министрите в Дъблин, където се присъстваха само 8 от 27-те министри. А малко по-късно имаше среща на министерско равнище в а, е, рамките на НАТО. Съмне, че поне чак е толкова важен въпрос сътрудничеството с Украина и всички европейски министри взеха участие в това заседание. Така че това ясно показва, макар да се опитваме да изготвим някаква просто, чисто и просто и реалистична стратегия в областта на отбраната, няма как да го оставим без необходимите усилия от страна на министрите. Може би те имат своите приоритети за подобен вид срещи и имат насоки да привилегироват свещена НАТО, но все пак ми се струва, че това е малко притеснително. Сега ще оставя председателството на господин Софоклео, за което се извинявам, но благодаря на всичките ни гости за техния принос. Мога да кажа, че съм съгласен напълно с 90% от днес, а сега давам думата на госпожа Мария Елени Копа. Благодаря, господин председател. Благодаря ви за изказванията. Те бяха наистина много важни за нас, членовете на Европейския парламент. Годишният доклад за нас е истинска възможност да разгледаме по, по по-общен начин въпроса за отбраната защото знаем, че въпросът от паната ще влезе за първи път наистина в дневния ред на Европейския съвет. И затова за нас е важно да изпратим едно много ясно послание към съвета по тези въпроси. Аз възнамерявам да спазвам структурата на Европейския съвет, т.е. да спазвам трите области сигурност, операции и перспективи. Вярно, че в контекста на настоящата криза може би изглежда като ненужно да се обсъжда отбраната, но аз не съм съгласна. Напълно съм съгласна с вашето твърдение, че отбраната е важна и това е първото нещо, което трябва да отправим като послание. Хубаво е, че имаме разисквания заедно с вас, но ние вече сме убедени в това колко важна е отбраната. Ето защо смятам, че трябва да има истинска информационна кампания от наша страна, но и от страна на комисията, на Института за стратегически изследвания и други органи е много важна. На второ място смятам за много важно твърдението ви, че трябва внимателно да се планира разискването на евентуалното преразглеждане на политиката в областта на отбраната на всеки две години. За целта темата трябва да присъства в дневния ред. Това не може да бъде адхок дискусия дискусия, която да се обсъжда от време на време, веднъж на 5 години, както се случва в момента, например. Това е недопустимо, тъй като създава впечатлението, че отбраната не е от първостепенно значение за Съюза. Това е много погрешно послание. Третият коментар е свързан с глобалният подход. Наистина е важно в оставащото ни по 6 месеца да се опитаме да дадем някакво съдържание на тази важна концепция. Всички ние използваме понятието цялостен подход. Но сега не сме в много важен етап от разискванията. Всички очакваме докладът на баронеса Аштън, за да видим каква е концепцията на Европейската служба за външна дейност. Четвърто, и според мен най-големият проблем, с който се сблъскваме, е липсата на политическа воля. Опасявам се, че действително няма политическа воля. посланието, което чуваме от от държави членки, включително и от съвета, е да се запази на възможно най-низко равнище срещата на съвета през декември. Т.е. да се обсъждат технически подробности, но да не се обсъжда общата стратегия. И като цяло има повсеместен песимизъм относно възможностите за взимане на някакви стратегически решения тук в Брюксел. Според нас трябва да сме много по-амбициозни в подготовката на тази среща на Европейския съвет. И това не е само мое лично мнение. Това мнение споделят по-голямата част от колегите тук в Европейския парламент. Трябва да имаме много по-големи амбиции. И тук мнението ни по много въпроси се впада с това на Европейската комисия. Трябва да имаме много по-големи амбиции по големите предизвикателства, пред които сме изправени. За целта Европейския парламент ще се опита да отправи важни послания, свързани с нашата визия за европейската отбрана. Пето. Договорът от Лисабон ни предоставя различни инструменти. институционална гледна точка има много неизползвани инструменти. Ето защо следва да работим по вече съществуващите инструменти, като например структурираното за сино сътрудничество. Сътрудничеството в областта на промишлеността. Както каза съвсем уместно господин Миси Роли, в момента има отделни области, в които има сътрудничество. Но идеята за постоянно структурно сътрудничество трябва да бъде изяснена. Трябва да положим повече усилия. Според мен тези, които искат да ускорят процеса на изграждане на общо пространство на отбраната, трябва да има тази възможност. Ясно е, че не можем навсякъде да постигаме напредък с участието на 28-те държави членки. Това просто е немислимо. Така че трябва да се даде възможност за силно сътрудничество на държавите, които искат такова и от гледна точка на договорите няма никаква пречка. Шесто. Може ли да увеличим средствата за отбрана? Не, за нещастие не. Ние като парламент не можем да направим подобно предложение. За сметка на това, трябва да се опитаме да намерим разумни начини за по-ефикасно освояване на средствата, с които разполагаме. Разговарях с различни заинтересовани страни от държавите членки относно събирането и обединяването на капацитет. За събирането няма проблем, но за съвместното управление се оказва, че има доста по-съществени трудности. Трябва също така да дадем някакво съдържание на интелигентната отбрана, на начата Smart Defense. Трябва също така се замислим за бъдещето на малки и средните предприятия в отрасъла, които гарантират хиляди работни места. Защото така са действия, които ще имат отражение върху нагласа на общественото мнение. В заключение, докладът, който изготвя Европейският парламент тази година е изключително важен и мнозинството от колегите са убедени, че трябва да продължим с изграждането на общата европейска отбрана и се надявам, че е, в, чрез гласуването на доклада в пленарна зала през ноември ще имаме възможността да, отправи, да отправим едно много ясно послание към съвета и се надявам нашето послание и гласът на парламента да бъде чут. Благодаря ви. Благодаря, госпожо Копа. Господин Велоте. Благодаря. Значи, около тази, тема толкова пъти сме се въртяли, но става въпрос за два отделни въпроса. Първо, капацитета и, и предназначението на силите ни и е, е, осигуряването на жизнеспособност и успех е, на, на, на военната промишленост в нашите страни. Това е един аспект. Другия е европейската политическа интеграция. Ако колегите от комитета кажат честно, ще, ще разберат, че Всичките разисквания са свързани с втория аспект, а не с първия. Става въпрос за европейската политическа интеграция. Това е водещия мотив. Сега няма да навлизам за, за, в причините защо Европейския съюз няма нужда да се меси в, в отбраната и бранителните дейности. Председателя спомена това връзка с, с конференцията на, на военните министри на Европейския съюз и НАТО. Сега, от друга страна, от промишлена гледна точка, много, много успешни а, съвместни проекти имаме. Те са най-успешни, обаче, когато се изпълняват от две страни. Две държави. По, по-неефективни са, на неефективни, когато има повече държави. 4-5 са европейските страни които разполагат с полезни, както и наричам, военни промишлености и изследователски капацитет. Има много припери, тайфун, Eurofighter, пустинна буря, еврокоптер, А400М, много са, много са примерите на успешните съвместни проекти. Това, което не ни трябва е, е намесата на Европейския съюз. Европейския съюз не играе никаква роля по отношение на сътрудничеството във военната промишленост. И накрая, господин председателю, искам да, да, да, да препоръчам един доклад на професор Кит Хартли, който е експерт в областта на военната економика. Казва се Белите слонове. Белите слонове а, е, а, е, е, многонационалните проекти в отбраната. Там ще намерите доказателства и сведения за това, за което аз споменах сега. Така че ако се говори просто за политическа интеграция в Европейския съюз, това е в крайна сметка, което искате много от вас, това сте тук. А което се опитвате да направите е да, да избутате под, топката на там. Много от нас обаче не смятат, че това е бъдещето. Много от нас дават значение на собствените си държави, така че съвсем по-различен начин гледат съвсем различни е, гледни точки има. Но ще ми се хората да не бъркат, да не се бъркат в е, е, военната промишленост, тогава когато, когато целта има политическа интеграция. Госпожа Гомес. Не успях да чуя на господин Мароне последната част от изказването. Много важна тема. Аз ще си говоря а, с докладчиците. А, едно нещо искам да изтъкна. Това не е в отговор на Джефри Бен Орден, обаче. Ама той какво каза се пак? Да, слов, да оставим на страна политическата интеграция. Mm-hmm. в която и да била държава членка, има ли, има ли е, ефективни е, промишлени мощности в, в военната промишленост, които, които да могат да откликнат, да откликнат на, нуж, на нуждите е, за сигурност? Има ли? Има ли такива мощности? Има ли такъв капацитет? Не, вие зададохте въпрос сега, така че сега ще отговоря. Да, Франция и Великобритания. По-отделно. We have the, we have the organizational... а, имаме, имаме международна формула за, за, за съвместна намеса, казва се НАТО. Там се събираме, на една маса, обсъждаме кризи и, и, и разрешаване на кризите. Всичко друго е само пудрене. Да, господин Ван Орден всъщност се пудри, защото наскоро бяхме на един дебат и той много ясно се произнесе по отношение на това какво трябва да правят европейските съюзници в НАТО. Само, че това не се направи в НАТО, в рамките на НАТО, защото единственият начин да се постигне това е по американския начин. И, и, и това е американците го разбраха съвсем ясно. Само господин Ван Орден не го разбира. Искам да кажа обаче, че е единственото, което можем да направим е да действаме заедно. Да, да съберем капацитета си на едно място, да укрепим капацитета си, за да подходим към общите, общите заплахи за сигурността в Европа, в региона и в глобален мащаб. Това може да стане само чрез един европейски подход. И това е в областта на, в област, в областта на отбраната. Естествено, че интеграцията предполага и политическа интеграция. Няма друг начин. Коментари за микрофон. Always. В момента не споря с вас, не разговарям с вас. Да, аз какво очаквам от доклада? да излезем с едно много ясно послание към обществеността и към правителствата обаче, че не си вършат работата. че е, да, те знаят какво трябва да се прави, да се съчетават усилията, ресурсите, но не го правят не си вършат работата, не си изпълняват задълженията. Това трябва да се каже много ясно. И, и трябва да се види какво струва това на Европа. Както в финансово измерение, така и в нефинансово измерение. Сега, миналата е, е, седмица говорих за Либия и за влушаването на положението. Излязохме с становище. И аз, и аз посочих, че Европейския съюз се провали. Не направи това, което трябваше да направи. Имаше военна намеса от някои държави членки от НАТО. Те също не бяха успешни. И това, което сега се прави, също не е безуспешно. And, and some things that we could do in terms of е, working with the Libyans on има много, много какво може да се направи в работата с, е, с либийците, което наистина трябва да се направи. И, и, и ние трябва да гарантираме и нашата сигурност, не само тяхната. Та защо не, не, не, не успяхме да сформираме мисия в крайна сметка? Въпреки, въпреки призивите на, на либийските е, власти така че да, да, да се изпълни една съвместна, сериозна програма за, за, за отбрана и сигурност. Да, имаше малко дейности за граничната сигурност, но става въпрос за нещо много повече. За истинска реформа, преквалификация и, ре... и преструктуриране на армията. И знаете ли какъв е отговор на този въпрос? States, Въпросът е, че е, някои държави членки, тези с по-голям капацитет, е, предпочитат, е, предпочитат да пращат съветници на, на министъра на отбраната на Либия. Както са правили и с Кадафи, така че да са, да са сигурни, че ще си продава техниката. И няма, няма европейски, един последователен европейски подход към, към Либия. Така че се оказваме в същото положение, е, както с Кадафи. Франция се опитва да си, да си продава ядрените ядрените оръжия на ядрените централи на Кадафи. и, и всеки друг по същия начин всеки се води от економически интереси. За Либия знам със сигурност, че, че властите там призовават за европейски стратегически подход в подкрепа на, тях, на, на тяхната реформа на структура на сигурността, само че ние не го правим. Защото някои държави членки в, опитите, в процесите на ренационализация на собствената си промишленост, следват единствено своите интереси и което е в ощърп на колективния интерес в Европейския съюз. Те не позволяват това да се случи. Чрез това всъщност насърчаваме, насърчаваме несигурността в Либия. Както за либийците, така и за нашите граждани. Защото така няма, няма да, да свършим необходимото. Това ще кажа. И с удоволствие ще работя с останалите докладчици, докладчиците в сянка по това, uh, по това доклад. Трябва много ясно да си отправим посланието. Кирия Панайотова. Госпожа Панайотова. Your speakers, uh, it was a pleasure. Благодаря, господин председател. Уважаеми гости, за мен беше удоволствие да чуя вашето мнение. Коментарите на колегите също бяха много интересни. Бих искал да подчертая фактът, че анализът за прилагането на обща политика за сигурност и отбрана трябва да се впише в контекста на дългосрочните усилия за изграждане на един стратегически европейски подход. Има важни понятия, свързани с пулинг и шеринг, събирането и обединяването на капацитет, както и взаимната оперативност и сътрудничеството на място по време на операциите. Всички тези важни цели им изискват по-добро сътрудничество на държавите членки, в частност по отношение на разнователните дейности разполагаме с инструменти, които улесняват това сътрудничество, заложени в договорът от Лисабон. Все пак смятам, че един от инструментите, именно засиленото стратегическо сътрудничество, може да доведе до създаване на отделни обединения от държави членки, които могат да, да засилят своето сътрудничество за изготвяне и участие в конкретни мисии. Така че имам три въпроса. Първо, виждате ли възможност за интеграция на две скорости в областта на общата сигурност и отбрана, ако има такава опасност, как може тя да бъде изпегната. На второ място, връзката между член 42.7 от договора за Европейския съюз и член 5 от договора за НАТО. Член 42.7 задава задължение за държавите членки да осигуряват подкрепа и помощ в случай на военно нападение срещу <clears throat> дадена държава членка, без обаче да се уточнява ли става въпрос за сътрудничество в областта на безопасността или в областта на отбраната, така че не връзката с член 5 от договора за НАТО. И въпросът се задава дали Европейския съюз възнамерява да се превърне в общност на отбраната. И на трето място предвид промените, които се осъществяват в момента, смятате ли, че цялостната европейска стратегия може да не остане само на хартия, да се превърне в действителност? Благодаря ви. Архазна να се ευχαριστήσω με τη σειρά μου για την παρουσία σας και για τις... Благодаря ви на вас и на вашите колеги за това, че сте тук за изслушването, което провеждаме. В качеството си на председател аз също ще се опитам да задам няколко въпроса. Съ... На първо място ще спомена шестия елемент, за който говорихте. Е, отбраната е от решаващо значение. Е, вие говорихте и за това колко важна е сигурността за всички нас. Но по отношение на операциите, струва ми се, е, изразихте на твърде оптимистично становище. А именно, че всеки път, когато се стигне до някакви операции е, е и действия, е, те приключват с успех, те се обенчават с успех. Да, добре. Е, някои от операциите действително бяха успешни, но струва ми се, че съществува нещо като политически вакуум по отношение на операциите. Госпожа Гомес е, говореше за погрешните действия по отношение на Либия и струва ми се, че днес е, нещата продължават и е, спрямо Сирия. Жертвите там вече са много. А усилията ни са незадоволителни, независимо от усилията на госпожа е, Ештън. Е, не само в Либия и в Сирия не постигнахме Бог знае колко много, но и в Мали и в Афганистан не сме постигнали е, чак толкова много, че да бъдем оптимисти и да смятаме, че всичко е успех. Е, има много-много въпроси, кои, които очакват отговор. Първо, увеличаване на разходите за отбрана. Някои от държавите членки не са съгласни да го направят има и още един проблем. Ние всички не говорим с един глас. Ние е, понякога сме против предлаганите операции и намесата. И всеки път, е, е, когато има държави, които е, са проявили повече готовност е, да се намесят, е, било в Е, Либия, било някъде в Мали и така нататък. Независимо от това какви грешки правят или не правят, те винаги са в крайна сметка победителите. Е, те са тези, за които казваме, че са постигнали успех. И така, тъй като в 13 е, е, часа трябва да приключим, ще помоля всеки един от вас за около 7 минути да направи е, своите заключения или да предложи отговор на въпросите, които се повдигнаха. Благодаря, господин председател. Благодаря и за коментарите от членовете на вашата комисия. Благодаря за споделеното мнение, госпожо Копа. Напълно съм съгласен с вас, а именно една от слабостите на европейската отбрана е комуникацията. Постигнахме много успехи, стъпка по стъпка, съгласно методът на Жан Моне, но успяхме да го постигнем, но никой не е наясно с тези успехи. Спомням си, че бяхме много активни в Судан преди операцията в Дърфур. Ние присъствахме на място с транспорт, който се осигуряваше от Европейския съюз. Европейската комисия плащаше дневните на всички части на Африканския съюз. И когато за първи път се спомена този факт в медиите, кога според вас се случи това? Когато НАТО изпрати няколко транспортни самолета на място. Действително, това е една от основните ни слабости, пак казвам, комуникацията. Нееднократно съм установявал, че по време на избори в държавите членки, европейските граждани всъщност нямат никакво понятие какво представлява европейската отбрана. Европейските граждани смятат, че Европейския съюз ще се обърне с молба към националните военни служби да вземат участие в дадена операция или не. И смятам, че трябва да работим за подобряване на комуникацията. Споменахте и други важни елементи, свързани с политическата воля, общата визия, която в момента липсва. Смятам, че за всички нас е много важно да разработим една цялостна стратегия стратегия за отбрана на Европейския съюз. И тази стратегия е политическа, а не военна стратегия. Говорим за сигурността на нашите граждани и на съседите на Европейския съюз. И смятам, че трябва да положим усилия, за да направим този документ един привлекателен документ. и смятам, че трябва много ясно да вземем позиция в нашата обща стратегия. Да вземем позицията на един континент, който е готов не само да защитава собствените си интереси и ценности, но е готов да играе важна роля на международно равнище и актьор, който има какво да допринесе за международната система. И се радвам да чуя, че се стремите към да, да постигнете някакво положително послание. Господин Варотен, спомня, че преди около година отново водехме разисквания и вие тогава отново използвахте същите доводи. Явно на тогава не съм бил достатъчно убедителен. Ще отбележа само, че отново си отбелязвам вашите коментари. Към госпожа Гомаш, В момента ние разполагаме с е, общо мнение по конкретни въпроси. Всеки гледа от своята национална перспектива и така се стига до положението, което вие описахте. И на господин Паната, дали въпроса за стратегията за европейска отбрана ще бъде, както всички останали въпроси, в отговор на госпожа Панайотова. Не, целта ни е да гарантираме, че всички заинтересовани страни ще си присвоят по някакъв начин тази обща стратегия. И за които ми каза, но инструментът е също толкова важен, колкото крайният резултат. Държавите членки трябва да участват активно в изготвянето на стратегията. Защо има толкова големи разминавания в позициите на държавните правителствени глави по въпроси като Мали, например? Защото държавните правителствени глави никога не са били достатъчно добре запознати с стратегиите, изготвени от Европейската служба за вършна дейност за Северна Африка или за региона на Сахел. И те откриха, че съществува подобна стратегия, просто защото до момента те не са участвани в изготвянето на една обща позиция и обща стратегия. И надявам се с а, тези няколко коментара да отговорих на по-голямата част от въпросите ви. Това е и отговор на въпроса как може да преодолеем пропуските и слаб... слабостите. Отговорът е много прост. Трябва да работим заедно. и а, сътрудничеството трябва да е важна част от нашето, съд, нашата обща стратегия. А по въпроса за връзката между член 42 на договорът от Лисабон и член 5 от договора за НАТО, аз имам удоволствието често да съм гост лектор в различни университети и съм засягал нееднократно връзката между член 42 на договорът от Лисабон и член 5 от НАТО. Те не са съвсем с идентично съдържание. И когато се опитвам да обясня това в факултета по политология, хората не ме разбират. За тях няма разлика. И моят опит ще показва, че разлика няма. Защо? Um, Благодаря, господин председател. Няколко забележки по въпросите, които бяха повдигнати. Госпожа Копа а, а, говори за, по въпросите на комуникацията на европейско равнище. Естествено, в, много е важно а, нещата да бъдат представени така, че да се разберат от хората. Но когато става дума за а, стратегия, за стратегически аспекти, за сигурността и економиката е изключително важно наистина хората да разберат за какво става дума и посланието да стигне до тях. По отношение на отбраната, НАТО си има един кодекс за начина по който се публикуват съобщенията, за начина по който се о, изпраща информацията до обществеността. Ние, струва ми се, би трябвало да потърсим друг път за, интегри... за интеграция. Аз мятам, че приоритетният момент е, е как да а, запазим мира, как да укрепваме мира, как да а, участваме с мироопазващи мисии. Аз съм съгласен с вас, че НАТО очевидно за доста дълъг период от тук нататък ще продължи да бъде всъщност основният, основната организация, която предлага подобни услуги. Но Европейския е, съюз е, е, не би трябвало да бъде да се разглежда само в зависимост от решенията на НАТО, защото една голяма част от държавите членки всъщност са в НАТО и участват в тези услуги и операции. Важното е да си дадем сметка, че всъщност два ма са огромните, основните играчи. Това е НАТО и Европейския съюз. И би трябвало да разглеждаме нещата във връзка, а не да се опитваме да се разграничаваме. Това е всъщност основното и само по този начин ще можем да обхванем и нарастващите потребности. По отношение на вашия въпрос, госпожо Панайотова, Аз е, не мисля, че действително са на лице е, така, тревожни знаци, че е, Европейският съюз е, е се стреми да се превърне в общност за сигурност. Е, сигурност е част от е, общата европейска политика, но е, не, не, не виждам а, е, а, такава опасност. Не мисля, че а, има чак толкова е, съществени различия между е, вижданията на държавите членки в това отношение и не виждам някаква е, особена опасност това действително да се превърне в е, действителност. Вашият втори въпрос бе свързан с Европейската глобална стратегия. Е, и дали е, всъщност е, съществува опасност да се превърнем, така да се каже, в е, тигър на хартия. Не, не смятам, че това е реална опасност, но при всички положения би трябвало да се предвижим по-напред и по-бързо към създаването на една европейска стратегия за е, отбрана, за сигурност е, и е, да не отлагаме нещата, да не оставаме приковани на национално равнище. И въпроса, който бе свързан с член 5 от договора за Северноатлантическия съюз. Всъщност, е, член 5 като че ли се надценява. Е, гаранциите за сигурност е, са заложени в, не, не единствено в член 5, в, в цялата концепция за НАТО. Дори и е, случаите с Германия, които е, са по- е, е, особени е, предвиждат е, множество изключения и знаете, Германия се е задължила от германска територия да не излиза война и така нататък. Но дори и в този случай партньорите в НАТО се, са задължени по силата на редица други текстове да се подпомагат в случаите на опасност, която и да била от тях. Вие дори и в случаите, в които всъщност и всички ние сме наясно, че става дума най-вече за това да подсигурим съответните ресурси от петрола, които са необходими на всички нас тук в Европа, защото сме зависими от е, тези доставки, но а, в повечето случаи а, е, не, а във всички случаи има а, е, един глобален интерес, който ръководи а, партньорите в а, НАТО. А, смятам, че това е и случаят, когато става дума за участие на Европейския съюз в подобни операции. И се слушах с голям интерес. А, това, което казаха депутатите, единственото, което мога да кажа е, че усилието, което се опитваме да, да, всъщност, да положим сега е да, да, да достигнем до един довод, един аргумент, който да почива на, на прагматиката, да бъде функционален аргумент. каква е действителността в момента, намаляват се разходите за отбрана. И това става по-отделно в отделните държави членки, на базата на, на финансова логика. Това води до това положение, че в крайна сметка ще имаме армии бонзай. Worldwide, and is leading also to potential deindustrialization to the benefit of other uh, competitors. крайна сметка, естествено, uh, а, с това нараства и относителната сила на конкурентите, на другите сили по света. Вижте, вижте статистиката на Института за стратегически изследвания в Лондон. Единственото място, където пада системно през последните години инвестирането в отбрана е Европа. Сега, сега в момента и, и временно, временно на американските, двата американски континента, двете Америки, да, но това е временно. А това означава, че също и губим пазари. Един основният аргумент трябва да бъде, че е по-ефективно да си сътрудничим на, на е, европейско равнище. Да, също и двустранно, и тристранно, разбира се. Две са причините. Европейския съюз има голям капацитет да мобилизира общ финансов ресурс за целите на общи стратегически цели. Това е ставало, в много области. Това също е от значение. Това също е възможно и поради колективната, колективната нормотворческа политика в Европейския съюз. Това въжи за, за фискалните политики и, и много други. Правила за обществени поръчки, технологични проекти и така нататък. И това е възможност, която не разполага нито за една друга организация в света, дори и НАТО. А преди всичко трябва да се изтъкне, че ако европейците успе, успеят да, да се обединят, това ще бъде полезно и за НАТО. Ако успеем да създадем по-ефективни ефективни иновации, това ще е полезно и за НАТО. Когато през 2006 година почна операцията на ОНЕ в, в Ливан. Тя всъщност се изпълняваше е, най-вече, най-вече от Европейския съюз, въпреки, въпреки, че, въпреки, че официално беше на ОНЕ. Така че това са, това са едни сили, които са на разположение, които са от полза и за, за международната сигурност. кабинета на Обама със сигурност не би възразил, защото ще видят резултати. Това би било полезно и за тях. Сега, що се отнася до координирането на политиката, не бива да се говори единствено за военния сектор. Все повече и повече операции за, за, за управление на кризи са от смесен характер. Те се състоят от разнородни елементи. И колкото повече е, елементи има и са съгласувани, толкова по- успешна е операцията. Гледайте се в последните 10 години, в добрите и в лошите примери. Но само, само с военна сила не могат да се разрешават кризите, конфликтите. Да, добре би било да, добре би било да се укрепят колективните усилия да се, да се срещат по-често министрите. Ми те вече заседават заедно, министрите на обраната. Може би в по-широк кръг, заедно с външните министри, например, защото външните министерства все по-малко участие вземат в създаването на, на политиката на, на отбраната. А, а това, това е непредвидено последствие от Лисабонския договор. В миналото обаче винаги нещата се разглеждаха на ниво външно министерство и имаха много ясен външно-политически е, елемент. Така обаче настоят нещата от Лисабонския договор насам. За последен път през 2008 година се, се направи опит за разискване на, на външната политика. Следващите опити бяха безуспешни. Така че да, много е важно да се обсъждат тези неща от министър-председателите и председателите, също от военните министри, външните министри обаче и финансовите министри, защото когато се стигне до разпределяне на ресурси, те трябва да знаят какви са стратегическите приоритети. Други пък трябва да познават бюджетната действителност и това, това трябва да е подхода. Сега сигурно си спомняте, че допреди няколко години имахме една, един формат на съвета, който, който му викаха съвета, му, съвета Мамут, където участваха външните министри, министрите за, за, за регионално развитие и за помощ за развитие. Сега, този формат вече не съществува, защото беше прекалено голям. Но все пак можем, можем да помислим за някакъв нов а, формат за, за политическа координация. По-скоро като жираф, ако не, не, не мамот точно. Та, жирафът е, е, е, е едно така, доста чевръсто животно. но в същото време е, е много дълновидно, може да вижда много, много надалече и също може да бъде и много бързо. И също много бързо животно, защото ако го оставите, ако му дадете достатъчно време, може да развие много висока скорост. Господин Марония, е следващия оратор. Uh, Благодаря ви. Няколко коментара. Относно необходимостта за подобряване на комуникацията. Да, както се опитах да обясня и в а, моята презентация, кластъра за сигурността не е свързан само с а, доставките на продими за политиката за отбрана, но и за иновациите, които се нуждае сектора на отбраната, свързани и с износа. В крайна сметка става дума за запазване на помишлените мощности и промишлените възможности в Европейския съюз и други да ми става въпрос за економика. Госпожа Панайотова спомена инструментът за засилено структурно сътрудничество. Един важен инструмент, защото дава възможност на държавите членки, които искат по-бързо да действат, да могат да го сторят, като по този начин се увеличава гъвкавостта в рамките на институционалната рамка на Европейския съюз. Едновременно с това този инструмент е достатъчно прозрачен и отворен и достатъчно ясно разпо разпореден, за да имат възможност и други държави членки да се присъединят към това засилено структурно сътрудничество на по-късен етап. Така че този инструмент внася много добър, много добро равновесие между нуждата от гъвкост от една страна и е, нарушаването на процеса на интеграция в областта на отбраната от друга страна. Втори коментар е относно операцията в Либия. Нека да стане съвсем ясно. Съединените щати извършиха по-голямата част от ударите през първата част на операцията. Това беше най- сложната част от операцията, най-взискателната и от техническа гледна точка и от човешка гледна точка, става въпрос 95% от ударите през първите няколко дни. През останалите дни нито една държава, членка на Европейския съюз, не е поела повече от една трета от военния капацитет, което показва, че нито една държава, членка на Европейския съюз, не е в състояние да проведе операция като операцията в Либия сама. Трето, относно Европейската глобална стратегия, аз самия взех участие в изготвянето на един доклад, е, посветен на тази стратегия. Като целта, разбира се, е да се стимулира една по-активна с крайна цел намиране на политическа воля, но преди политическата воля е, е необходимо да има привличане на вниманието на политиците върху положението с отбраната в е, Европейския съюз. Както вече казах, нито една държава членка на Европейския съюз не може сама да проведе операция като операцията в Либия. това и една подобен, един подобен факт трябва да привлече вниманието на политиците за необходимостта да се вземат конкретни действия в областта на отбраната. И накрая полезно е да има един подход отдолу нагоре. Помня за инициативата за обединяване на капацитета, но един подобен подход е, доста бързо изчерпва своите възможности. Той не може да доведе до подобряване на ефективността и до економии. Това може да се случи само чрез мандат отгоре надолу, дошъл от най-високо равнище от държавните правителствени глави. Така че трябва да слушаме исканията на помишеността, но трябва също така да вземем предвид и доставчиците, т.е. помишеността в, в сектора на отрасъла. Благодаря ви. Благодаря. Не знам дали госпожа Копа иска да добави нещо. Не. В такъв случай благодаря на всички ви за присъствието днес тук.